Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to... Добър ден, дами и господа. Ако заемете местата си. Our program for today is very... Програмата ни днес е доста натоварена. Uh, и а, е, всяка минута ни е ценна. Вече сме закъснели с 10 минути. И така, започваме заседанието на комисията Реджи. Първо приемане на дневния ред. Има ли забележки, предложения? Няма. В такъв случай смятаме, че дневният ред е прият. Второ. Протоколите от 20 юни, 25 юни и 10 юли. Те са на разположение онлайн. Предлагам, както обикновено, ако няма възражения по време на нашето заседание днес, да смятаме, че тези протоколи са одобрени. Няма забележки. Нямам съобщение на председателя. Мога само да кажа, че се радвам да ви видя всички тук днес и надявам се, че сте прекарали приятна вакансия в, в, у дома си или пък пътувайки. И сега заредени с енергия. Пристъпваме към следващата сесия на нашия парламент. Желая ви успешна работа. Това е единственото, което мога да кажа по точка съобщение на председателя. Продължаваме с регламент 1303 от 2013 по отношение средствата за економическо, социално и териториално сближаване и за поправка на посочения регламент по отношение на средствата по цел инвестиции за растеж и работни места. На 28 юни комисията прие нови предложения в рамките на регламента за общоприложимите разпоредби. Две предложения има. Първо да се изтегли за 2018 години някои от предвидените бюджетни кредити. Това е резултат от преговорите между парламента и съвета. Увеличението е значително. 116 милиона и 700 хиляди евро, с което общата сума по тази цел за 2018 година става 350 милиона. А второ, коригират се някои грешки в, в първи параграф на а, регламента за общоприложимите пред, разпоредби. Както а, е залегнало в този текст, предлагам а, това да стане по а, силата на а, член 50, а, първи а, член, без изменения. Текстът е раздаден има ли възражения, като използваме опростената процедура за поправката на този регламент? Няма възражения. Това значи, че приемаме предложението за изменение на регламента, одобряваме предложението на комисията без изменения. Не е необходимо да гласуваме. Благодаря ви за вашето съгласие. Сега настъпва време за гласуване. Ако нямате други забележки, ще пристъпим към гласуването. Изваждам си картата. Започваме с гласуване по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година. Всички раздели. Становище на комисията Реджи. Докладът е господин Вон.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 Okay. Uh, the second... The... Сега. Следващата uh, точка, покажете гласуваме, е, се отнася до увеличаване на финансовия пакет на програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата и цел. Под ръководство на докладчика Ружа Томашич, парламентът е, постигна две споразумения на 18 юли е, по предложението за изменение в регламентът от 2017 година и приемане на общата цел. Текстът е на разположение онлайн, заедно с документите от срещата. Госпожо Томашич, имате ли да кажете нещо? Имате думата. Колеги, най-напред искам да благодаря за вашето сътрудничество и разбиране по отношение на този спешен доклад. Разбирам, че той е технически, който въвежда някои малки промени. И би било добре да имаме повече време да се въведат всички предложени промени, тъй като срокът е краят на октомври тази година. Надявам се, че ще можем да приемем документът. Председателката, благодаря. Сега ще гласуваме едно гласуване. Само да или не. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Е, докладът е прият. Поздравления, госпожо Томашич. С това приключваме гласуването и продължаваме под нашия дневен ред. Следващата точка от дневния ред, а именно новите предложения на Европейската комисия за следващият период и първо ще обсъдим доклада на господин Аримон специални разпоредби за европейското териториално сътрудничество, Интерег, подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране. Получили сме предложението на комисията на 29 май. Господин Аримон е докладчик на комисията Реджи по Интерег. Днес господин Ариман представя неговият проект от доклад. Господин Ариман, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, ще ви представя съвсем накратко обстоятелствата, кои, при които бяха създаден, беше създаден този а, доклад. Началото на юли всъщност бях определен а, за докладчик. А, в началото, после в средата на юли обсъдихме с комисията първи идеи. А, отделих си две седмици през юли, за да работя по текста на доклада, за да бъде възможно за нашата комисия, разбира се, след това с помощта на този текст да чуем а, мнението на колегите, разбира се, а, да се предложат изменения и така нататък. Днес за първи път ще се а, е, обсъжда а, доклада. Както казах, аз бях номиниран през юли месец а, доста а, така а, бързо трябваше да работя. А, имаше, а, бяхме предвидели много срещи, обаче не можахме да осъществим всички, защото все пак беше отпускарско време. Така че се опитах да направя максималното а, за това кратко време. Като искам да благодаря, разбира се, на първо място на комисията за това, че а, териториалното сътрудничество е запазено като а, тема и че съществува законодателен текст по тази тема и възоснова на което, разбира се, тези програми ще могат да съществуват и за напред. Аз поддържам изключително много тези, тези програми. Аз, например, съм от едно граче, което е в погранична зона, на, границата с три държави се намираме, така че напълно осъзнавам смисъла от тези програми и затова ги подкрепям, защото с помощта на тези програми много неща могат да бъдат направени в Европа, имайки предвид и съвременния контекст, в който живеем а, да живеем в една Европа, а не в няколко Европи. Европа, която трябва да защитаваме всеки един ден. И а, това е Европа, която надминава границите, където хората всъщност, а, а, ако те не седнат на масата заедно да решат проблемите си, то това не смятам, че е Европа, която трябва да подкрепяме. Тоест, ние бихме били наистина действително небрежни, ако а, премахнем интерект програмите или ги съкратим, защото граничните региони са всъщност общностни пространства и това го упоменавам в а, а, доклада. И идеята е всъщност помощта на тези програми Интерект ние да постигнем всички цели за сплотяване на Европа. Освен това, искам да отбележа, че някои неща съм променил от общата идея на комисията, някои, разбира се, не, не съм. Ще се спра само на измененията. На първи е детайл в приложното поле. В пограничните региони мога да кажа, че те и за напред ще играят ключова роля. Освен това, трябва да запазим и морското сътрудничество а, и то трябва да бъде включено. Това е моето предложение. А, всъщност, Интерект видяхме, че от години работи добре. Що трябва да се променя обаче нещо, ако, трябва, ако, ако програмите работят добре? И, както казах, ние сме за запазването на е, Интерек. Именно поради тази причина, всъщност, аз включвам отново морското сътрудничество, и като предлагам малко по-различни процентни ставки, по-различни от тези на комисията. Комисията говори за така наречената международна инвестиционна тема. Много трудно се произнася това дори на немски, тема пета има плюсове и минуси против включването на този елемент. Както казах, аз съм за запазването на Интерег във формата, която е работила до сега. Става въпрос за сътрудничество между регионите. Идеята е всъщност да се работи децентрализирано, а не да се следва централизиран модел или администрация. И затова предлагам тази а, пета област, тази пета съставна част като тя, идеята е тя, разбира се, да не ощети другите раздели. С което, разбира се, преминаваме и към бюджета. Тоест, разделите от 1 до 4 са включени в бюджета. Аз предлагам малко по-високи ставки. Аз работих, както как, с процентни ставки и когато те се съберат, разбира се, се получава е, една сума, обща сума, която е малко по-висока от предложената на комисията. Който разбира от процентни ставки, разбира се, може да разбере какво имам преди това. Тоест, раздели от 1 до 4 се запазват и ако държавите членки решат да се допълнат към тези раздели и петият, който аз предлагам, то разбира се трябва да се предвиде допълнителен бюджет за тази пет, този петия раздел. За мен и за други колеги, които работят по Интерек и подкрепят Интерек, знаят, че става въпрос не само за големи Интерек проекти, а и за многобройни малки, средни проекти, проекти за хората, от хората, за хората. Тоест, те не постигат някакви супер големи резултати, обаче всъщност те работят за самите хора. И мисля, че това може да бъде така много добра реклама за, за Интерек, т.е. това са граждански проекти, проекти от хора за хора. И смятам, че те трябва да бъдат подкрепени, защото това е най-добрата реклама, за да укрепим доверието на гражданите в, в Европа. Комисията предлага 70% бюджета, ние променяме 80%, предлагаме 85%. Смятаме, че могат гъвкаво да бъдат определени ставките за съфинансиране и съответно да бъдат разпределени по отделните програми. Сега, що се отнася до предварителното финансиране, за нас беше важно голям брай е, голям брай хора, всъщност, а също така и което ни казаха, хората, които работят в програмите на място, че е много а, е, а, е, трудно а, да се работи с това а, предварително финансиране, защото то е много, сумата е много по-голяма, отколкото това, което се изплаща след това. И ние предлагаме 6%. Защо? Защото а, отпада а, ниво на одит, който е струвал доста скъпо, одит, който се е извършвал от е, външни аудитори, външни предприемачи, което разбира се е струвал много е, скъпо. Сега това отпада и е, средствата от това одитно ниво могат да се използват именно да се подпомагат хората на тази най-първа фаза на предварително финансиране, защото това е трудно за тях, което разбира се може да ако не се е, подпомогнат хората в тази начална фаза, това може да е, доведе до всъщност отпадане на някои проекти на, на втори етап. Друг важен елемент, който е сложен от правна гледна точка е, разбира се, е, ако променим това с предварителното финансиране, това може да се окаже прецедентен случай, казват специалистите, може да породи прецеденти, което няма да е добре и така нататък. Както казах, става въпрос за, за малки проекти. По-голямата част в интелект проектите са малки, които няма да имат кой знае какъв по-голям, сериозно отражение в економическа гледна точка, глобален аспект. Така че хората по места всъщност какво трябва да правят такива случаи. Те трябва да се обърнат към адвокат, той да каже дали това, ще, е, което направят, ще нарушат правилата, ще струва ли пари, ще плащат ли санкции и така нататък. Тоест, затова ние предлагаме всъщност една помощна проверка или помощен контрол. Това са промените, които предлагам. Разбира се, <laughs> те ни са фиксирани. Както казах, работихме много в много кратки срокове така че ще разгледам и очаквам с интерес всички ваши предложения, защото в крайна сметка е важно нашият глас да бъде чут в съвета, за да можем да се договаряме с съвета, за да се запази интерек, за да бъдат финансирани максимално многобройни проекти. Период Периодът, срокът за внасяне на изменения, за съжаление, е много кратък, до 10 септември. Ако това е проблем за вас, сега аз не съм изобщо човек, който ще каже не след 10, ако внесете предложение, няма да го зачитам. Не, не е така, разбира се. Но идеята е да бързо всъщност да работим за да може, разбира се, още в този законодат, този мандат докладът да бъде прият, защото това ще е важно за всички, които работят с интерект програмите, за тяхната правна сигурност. Така че с нетърпение очаквам вашите предложения и дискусиите. И, както казах, всичко, всички идеи, които предложите през идните дни. Ще ги слушам внимателно, ще ги обсъдим, за да постигнем едно добро компромисно предложение в крайна сметка. Благодаря. Thank you very much. Thank... Благодаря. Благодаря, господин Аримон. Сега, както обикновено, ще дам първо думата на докладците в сянка. Имаме а, тук представители на а, Комитета на регионите, а, госпожа Мария Антонет Матето. Ще се опитам да остане време да я дам и на нея думата. Зависим от дисциплината на изказващите се. Искам също така да ви напомня, че при този доклад ще действаме заедно с АФЕТ съгласно член 54 и членовете на тази комисия са поканени също на нашето днешно заседание. Започвам с докладчиците в сянка. В края, с няколко думи, ще можем да оговорим за графикът за внасяне на изменения. Може би ще можем малко да го променим, да имаме време до 17 септември. Но това ще стане на края на нашата дискусия. Давам думата на докладчиците в сянка. Моля ви, придържайте се в рамките на 3 минути, ако е възможно. Благодаря. Ще се опитам да спазя трите минути. Благодаря, госпожа председател. най-напред бих желала, малко необичайно това, но, но исках а, да благодаря всъщност на а, другите, на, на докладчика който наистина положи много усилия. Разбира се, предложението на комисията всъщност представляваше много добра основа с добри идеи, така че всъщност ние като цяло оценяваме положително това предложение на комисията. Това планирано упростяване действително е много, много полезно за в бъдеще за всички хора. Сега разбира се, естествено, че има и някои критични а, коментари, а, така че аз съм съгласна с а, колегата ти, действително наистина изслуша много внимателно окончателно от това, което ни обсъждахме, ти ги а, отрази в а, текста, например бюджета, което, за което ти обясняваше. Защото каква е крайната цел? В край на кращата хората да живеят заедно, хората да се сближат и да разберат всъщност каква е добавената стойност от Европа. И а, е, би било фатална грешка, ако ние орежем тези фондове. Това не бива да се случи, защото с малко пари е, Европа няма да стане видима и е, осезаема за гражданите. Това е невъзможно с съкратен бюджет бюджет. Така че, както ти каза, аз също смятам, че изместването на морското сътрудничество наистина а, не, <laughs> е безсмислено. Не знам дали някой може да ми обясни защо комисията предлага това. А, аз също смятам, че наложилите се вече успешно работещи структури трябва да бъдат запазени. Един друг важен въпрос, който ти също повдигна е интер регионалното иновационни инвестиции, нали, този пети дял, така нататък. Наистина, много интересно е това, много интересна идея. Комисията, разбира се, следва тя също да управлява този ресор. Интересно е защо, какво? Защо един нов проект, например, защо първата година трябва да получава, да не може да получава, например, финансиране от Интерект Идеята е всъщност да се намерят допълнителни средства. А не от Интерек да се заделят средства за други проекти, които не са под шапката на Интерек. Така че наистина много благодаря за всички твои предложения. И мисля, че можем спокойно да продължим така нататък. Малките проекти. Мисля, че това и е последния път бях отбелязала. Това е чудесен инструмент, който трябва да бъде запазен. Така че, както и ти, аз също приветствам предложеното от комисията. Въпреки това, смятам, че могат да бъдат направени някои подобрения, като, например, повече е, фондове за програма в рамките на Интерект. И е, да речем, сливане на административното управление не е, трябва да се изисква задължително юридическо лице това да бъде. Така. И разбира се, аз също смятам, че трябва да се увеличат средствата. Допълнение, освен това, бих желала да, да добавя, когато става въпрос за този контрол на определени нива или одит, да се въведе задължение за отчитане, за докладване. Но аз това ще го включа в а, моите изменения, също така и от, ще го обсъдя, ще го предложа от името на моята парламентарна група. Технич, техническите условия и доклади всъщност не са включени тук. Аз също си мисля как това може да бъде подобрено и за в бъдеще. Ще направя някои предложения, като например да се увеличи общата квота на избирателите. Знаем, че в миналото имаше известни проблеми, така че можем да бъдем малко по-щедри. И в заключение, сега в, в една от целите за Интерек е отбелязано повече сигурно за Европа. Какво означава това? Разбира се, <laughs> въпрос ми не е към теб, а към комисията. Ти каза преди малко, че всъщност е, Интерек означава среща, сплотяване, съвместна работа. Какво означава повече сигурност за Европа? Не мога да си представя, че не знам как, как, какво ще е съдържанието под тази цел, ако може комисията да бъде малко по-конкретна. Какво ще означава този бъдещ, това бъдещо управление на граници и така нататък. Да, така че аз разбира се ще ти представя моите изменения. И аз винаги съм казвала, ако ние получим тук, излезем с един силен мандат, само тогава ще можем да имаме силна позиция по време на тристранните преговори. Благодаря. Благодаря. Близо до 3 минути беше, но не, не, не съвсем точно 3 минути. А, моля, а, моля, опитвайте се да се впишете а, в, в рамките на 3 минути, ако искаме да из, а, изчерпим програмата си. А, госпожа Томашич, имате думата. А, господин Писолски не може да бъде тук, а той ме помоли да прочета негото мнение. Прекъснете ме, ако е по-дълго. Програмата Интерек е, предлага много положителни промени, подобряване на достъпността на граничните райони, съвместно образование и подготовка и защита срещу националните, срещу природните е, е, рискове. Увеличаване на сигурността, достъп до публични услуги, намаляване, намаляването на общите средства, предложено от комисията в проекто регламента е нежелателно. Предложението на комисията е добра основа за преговори. Особено важно е да се включат програми, които ще бъдат прилагани по външните граници на Европейския съюз. Освен това се предлагат редица решения, които ще опростят правилата, които трябва да се прилагат от бенефициентите и институциите. Дават се много положителни примери за това колко добре е да се запазат микропроектите, да се опростят методите на счетоводяване и се приемат по-добри дефиниции и по-ясно определене на правомощията на институциите. Обаче предложението на комисията дава повод за редица опасения, които, за, за които говори докладчикът особено следващите точки, повишаване на максималното ниво на съфинансиране до 85%, увеличаване на средствата за трансгранично сътрудничество и прилагане на трансгранични проблеми в морските граници. Наред с това, желателно да се увеличат годишните предварителни плащания, което се донесе до, поведе до по-бързо разплащане с бенефициентите. Вероятно ще има и други предложения за опростяване. Благодаря, господин Ван Милтенборг. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Не става въпрос за, за нещо друго, да се свърши толкова много работа по време на, на лятото. Трансгранично сътрудничество е... Взимам го много при сърце. Това е най-видимият аспект на работата на Европейския съюз. Искам да подчертая няколко неща. Увеличението на бюджета приветствам. Съветът в сътрудничество с Европейският парламент трябва да помисли за опростяването във всички области. Когато говорим за на политика, прилагането на нашата политика трябва да бъде колкото може по упростено Необходимо е да избегнем обаче едностранен подход към бюджета. имаме европейските цели, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да имаме добавена стоеност от работата на Европейския съюз. И още нещо. Говорим за съфинансиране, което да достигне 85%. Свидетели сме на една криза. Имаме е, значи, поети задължения за 70% от онези, които изпълняват проектите. Необходимо е следователно повече инвестиране. Трябва да видим кои, откъде ще се осигури това допълнително финансиране. А, тази трудност сега изглежда, че е преодоляна и ще може да се освоят средствата възможно най-бързо. И накратко. Ще искам да кажа нещо за, за инвестициите за иновации. Делегация на Реги посети Съединените щати. В нея участваха всички координатори. И голямо впечатление ни направи вниманието, което се отделя на високите технологии. Там така, че да може а, да бъдем конкурентоспособни и ние. Отделяме средства за други а, страни на нашата работа, но не трябва в никакъв случай да пренебрегваме тази страна на работата. Това, което научихме по време на тази мисия, на това посещение, трябва да го използваме положително, да го приложим в нашата работа необходимо е да се създават повече връзки между върховите технически постижения в Европа и практическата работа. Например, и било тези постижения да бъдат в Италия, в Болония, в Холандия или в Испания, те трябва да бъдат на разположение на всички. Необходимо е да се опитаме да приложим това, което се предлага в тази област. Надявам се, че не съм говорил прекалено дълго. Благодаря, не виждам госпожа Андерсън. В Давам думата на господин Рапни като докладчик в сянка, но три минути, моля ви. Не повече. Благодаря, госпожо председател. Темата, която обсъждаме, е тясно свързана е с други страни на нашата работа. Говорим за периода 2021-2027 и предлаганото намаляване на бюджета. Това е тясно свързано с, земеделието, с социалното сближаване. Комисията се опитва да реши възникналите от това проблеми. Но искам да кажа, дали само ще говорим или ще предприемем някакви действия. Докладчикът прави много ясни предложения. И ясно е, че програмата ще бъде много полезна за всички страни членки. Интерект ще помогне за решаване на проблеми, които не могат да се решават с други средства. Абсолютно ясно е обаче, че трябва да запазим съществуващият модел и трябва да се запази нивото на финансиране. Със съжаление отбелязвам, че сега Говорим за нови проблеми, но не говорим за нови средства за тяхното решаване. Ще трябва да се ограничим с финансовите средства, с които вече разполагаме. Страните членки, регионите е, и е, техните партньори отделят много време и внимание за разработване на тези програми. Регионите имат своя стратегия – но ако бъдат намалени средствата, с които разполагат, ще пострадат участниците в този процес и много от положителните страни ще бъдат загубени. Значи трябва да намерим доводи, да убедим страните членки да отделят достатъчно средства Не можем да разчитаме само на това, с което до сега сме разполагали, а трябва да търсим нови средства на финансиране. Мисля, че иначе няма да стигнем до никъде. И по този въпрос трябва да бъдем единни. Подкрепям мнението, че тази програма е много необходима, много полезна. Аз имам личен опит с нейното действие. И да, приложен, прилагането на Интерек не е така лесно, както прилагането на някои други наши програми. Но трябва да сътрудничим по-тясно с нашите партньори. От друга страна, сътрудничеството между страните членки и техните региони е фактор, който спомага за нашето обединение, за това да натрупваме положителен опит. Тук е, трябва да видим добавената стойност от прилагането на Интерек програма, която трябва да ни помогне за привличане на инвестиции. Същото е, трябва да се каже и за обмената на добри практики. Програмата с една дума е много полезна. Тя помага за решаване на различни видове проблеми. Когато партньорите се срещат, те обсъждат различни е, проблеми различни, дебатират по различни теми. И съм убеден, че становището на Комитета на регионите също ще има голямо значение за вземане на решение по този въпрос. Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожа Дамато, не я виждам, не виждам никой от нейната група. С тук ще приключим с докладчиците в сянка. Имам две искания за изказвания. Госпожа Катайнен. Kiitoksia puheenjohtaja. Да, много благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа, госпожо председател. Предложението на Комисията по регионалното сътрудничество и свързаните с него проекти Интерект – така до известна степен ме изненадам. Аз не виждам обаче системата да е опростена. Струва ми се твърде а, сложна. И това ме озадачи. И също така изключването на морското сътрудничество. Благодаря на колегата докладчик, който много така уместно а, е открил проблемите и ги посочи. Много от тези гранични региони са морски и съответно те се нуждаят от по-специално отношение като такива. Що се отнася до петия раздел, чухме докладчика и неговата позиция. И аз също така, като другите колеги, молим за малко повече информация. Ако може комисията да ни поясни какво възнамеряват с а, този пети компонент или този пети раздел, нова схема от региони и така нататък. Какво има точно предвид, може би комисията го е замислила като междурегионален а, инструмент или какво точно се има предвид. Да, благодаря ви. Господин мистеро, имате думата. Да, аз благодаря съвсем накратко. Първо, предварителното финансиране. Мисля, че това е важен елемент. Ако трябва да започне проекта, все пак наистина трябва да има някакъв орган, който всъщност да управлява парите. Това, разбира се, този орган трябва да, да бъде много гъвкав. Трябва все пак да се захрани проекта с горило, да затръгне колата. Второ, Съмнявам се малко относно и чутата критика, относно иновационния раздел. Нека да затворим очи и да си представим погранично сътрудничество. Виждам обаче, че Европа се променя. Виждаме, е, имаме е, научни изследвания, развойна дейност, където да се запознаем с Хоризонт 2020 година. За първи път е предложена толкова мощна, силна програма от, и това е така като цел от Европейския съвет. И съответно ние имаме Европейска институция за иновации и технологии. Имаме такъв център. Тази интеррегионално сътрудничество ще бъде ключово. Ако ние желаем кохезионните фондове да бъдат наистина, да работят, да бъдат ефективни, ние се нуждаем от честа скорост в колата. А не просто, да, хубаво е нали, да се дават пари на хората, от хора за хора, програми и така нататък, но ние се нуждаем от съществени промени. И те могат да бъдат реализирани посредством технологии. Тоест, ние трябва да сме в правилното платно. За да задвижим колата, да ускорим и съответно да включим шеста скорост. Така че е хубаво да има синергия между Хоризонт 2020 и тези фондове. Идеята е не да се върнем назад, а напротив, ускорено да продължим напред. Благодаря ви. Има ли други желаящи да се изкажат? Ако не, нека да чуем сега представителката Комитета на регионите, която е докладчика по а, а, това досие. Имате думата. Госпожо, благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате възможност да се изкажа по толкова, този толкова важен регламент. Искам да благодаря и на докладчика, господин Аримон, за чудесното сътрудничество в тези кратки срокове. Наистина трябваше много бързо и ефективно да работим. Но ние сме по много въпроси на едно мнение. Аз също смятам, че предложението на комисията има интересни елементи, положителни такива. Има, разбира се, напредък посредством програмите, напредък в най-отдалечените региони, а също така инвестициите в нови и в иновации, смятам, че също може да бъде, има ключова роля. Така че съм съгласна с докладчика. но не съм съгласна с това, че всъщност трябва да се ползват средства от други програми, за да се финансира петия раздел тук. Също така съм съгласна, че посредством европейското териториално сътрудничество могат да бъдат финансирани и малки проекти. Идеята е обаче всъщност те да бъдат завършени. Става въпрос, крайна сметка, за програми, които се реализират на място хората, които живеят там, които работят по тези програми, трябва да бъдат включени от самото начало. 1,8 милиарда са съкратените средства за европейското териториално сътрудничество и 52% са заложени за трансграничното сътрудничество. Всичко това ни притеснява тоест, не знам, като имам усещането, че всъщност за регионите никакви средства няма да останат. И един от изказалите се тук повдигне въпроса защо се разправи разлика между а, трансгранични териториално и морско сътрудничество. Ми границата е граница без значение дали е водна, въздушна или а, сухоземна. Тоест, европейските граждани, всъщност, без значение какъв е вид границата, от двете страни на тази граница или от трите страни, трябва да си сътрудничат и да работят заедно. Затова смятам, че е важно да имаме една обща програма за сътрудничество, тази, която е работила до момента и тя да продължи. По този начин ще гарантираме обмена на опит. от съгласно член 174 от договора. Става въпрос за региони с специфични структурни проблеми, затруднения и така нататък. Те трябва да бъдат подпомагани. Ние също смятаме, че а, финансирането трябва да бъде увеличено от 70 на 85%. Що се отнася до разпределянето на средствата, Комисията предлага приоритет на онези граждани, които живеят до 25 км от границата. Според нас това не е адекватно разграничение. Що се отнася до инвестициите в иновации, ние смятаме, че те не могат да бъдат подпомагани и ограничени от инструменти за подпомагане и сътрудничество трябва да има такива инвестиции, но, но в никакъв случай бюджета не бива да бъде съкрещаван. Но това, което предлага комисията, според нас е радикално, имайки предвид нарастващата несигурност, климатичните проблеми, изменения и така нататък. Тоест има много голяма пропаст, която тя се увеличава между граждани и политици. Тоест, гражданите няма да разберат това, което се предлага тук. А да не забравяме островете. Островете. Те са обградени от вода. Морска граница, водна граница. Те също няма да разберат това предложение. Освен това, от години се развиват различни форми на сътрудничество. Те са много важни на економическо, економи, на економическо, социално и културно ниво. Тоест всички тези програми със своите дейности, и дадоха всъщност своя принос за това европейските народи да се опознаят по-добре и да работят в сътрудничество. Благодаря ви, госпожо председател, за вашата покана. Да, благодаря ви. Това беше представяне на становището на Комитета на регионите. А сега ще чуем господин Дион от комисията, тъй като бяха зададени някои въпроси към комисията. Имате думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Най-напред, разбира се, бих искал да благодаря на докладчика за проекта от доклада, както и на всички изказали се а, членове на парламента. А, ние приветстваме а, вашите, вашия доклад, приветстваме като цяло подкрепата, изказана от вашите членове. И разбира се, ние също приветстваме всички ваши предложения и изменения. Ако позволите, аз като цяло няма да се спирам на нивата на а, финансиране а, е, за Интерект, тъй като те са в съответствие с цялата а, кохизионна политика и целият общия бюджет за след 2020 година. Но бих искал всъщност да се спря на някои спорни въпроси, които бяха и повдигнати тук т.е. искане за по-голям бюджет за Интерек. И, и някои предлагат, всъщност, всъщност конкретно се предлагат от, заложените от нас 70% да се бъдат увеличени на 85%. Обаче това означава, че всъщност ще се а, а, намали всъщност а, с а, финансирането. И съвсем кратък мога да бъда, защото господин Вантенбълг е, много правилно отбеляза как стоят нещата и те отразяват всъщност и позицията на комисията. Сега, по въпроса на морското сътрудничество, виждам, че явно така доста сериозен интерес има по темата. Бих искал ясно да отбележа, че комисията не предлага от делянето на този елемент или спиране на финансирането. Напротив, ние всъщност предлагаме промяна за как да работи това, как да функционира това морско сътрудничество. Защото има различни видове такова сътрудничество и ние бихме желали да бъдем по-адекватни. Да, както правилно беше отбелязано, границите са си граници без значение дали са сухоземни или морски, но те са различни. И това се отразява във формата на сътрудничество, защото а, някои области могат да бъдат приоритетни в морското, а да не са приоритетни в а, сътрудничеството на континента. Така че ние предлагаме един по-интегриран, координиран подход, един пакет от интегрирани и координирани мерки и по-специално за морското сътрудничество. До момента този вид сътрудничество е било двустранно, а сега, например, могат те да бъдат обвързани в морските басейни, по-големите регионални басейни. Това е всъщност нашата идея, залегнала в предложението ни и това предложение е от по-стратегически характер. Е, това е нашето мислене и ние смятаме, че по този начин този вид сътрудничество може да постигне повече а, видими резултати в следващия финанс, а, финансиращ период. Разбира се, че ние си Отбелязахме всички ваши е, коментари, а също така и коментарите по петия раздел. Ние смятаме, че той много добре се вписва в по-широкия обхват на Интерек. Защо? защото всъщност именно е насочен върху това регионално из, изменение за регионално сътрудничество. И това е, разбира се, в контекста на цялата политика по сближаване. Именно ние целим развиването на интелигентни стратегии за управление, за да се задълбочава регионалното сътрудничество и по този начин стратегиите да бъдат ефективно изпълнени. Имаше някои изказвания за това дали инвестиционната политика да бъде обвързана с кохизионната политика. За нас е много важно това да се случи на практика, защото по този начин наистина регионите ще се сплотят и ще се премахне това разделение, като например между източна и западна Европа. Идеята е всъщност да се обединят всички региони, а не да има по-развити и по-слабо развити. Идеята е всъщност да има целеви дейности с пряк, а, а, пряко управление, а не само за решаване на конкретни управлени, а, проблеми. И освен това, а, а, ние смятаме да обвържем тази стратегия с а, програмата за а, развитие на градовете, като постигнем видими резултати. Имаше конкретен въпрос, бих желал да се спра сега на него, за повече сигурност или измерението за сигурност. Това е свързано с интегриране на а, компонента външни граници. Това е продължение всъщност на някои приоритети, които са заложени и към действащите програми за погранично сътрудничество. Тоест идеята е да се представи, предостави е, финансиране за именно това измерение за сигурност, именно по външните граници. Това е възможност за подпомагане точно на тези региони. Бих желал да приключа, ако позволите, с два кратки коментара. Именно единия въпрос беше за увеличаване на процентните ставки и как това ще се отрази върху, отрази върху Интерек. Един от аргументите за промяна на нашия подход за аудитиране на програмите е Интерек е свързано с е, следното. Ако погледнете върху общото въздействие на Интерек, може да установите, че всъщност е, грешките, процента на грешки е много нисък. Това е като пакет погледните програмите. Естествено, че има трудности с някои индивидуални програми, но ако погледнете на Интерек като цяло, най-високата е, грешка, е, е, грешка And so I think it's important to underline that... 6%. Тоест, като цяло тези програми всъщност не показват някакви, кой знае, големи затруднения с грешки. Затова ние предложихме групиране на програмите и да ги разглеждаме като един пакет което значително ще намали затрудненията и тъжестта при извършване на одитите в тези гранични региони. Още един последен въпрос, който е много важен. Госпожа Партуи също така спомена колко е важен регионалния компонент, междурегионалния компонент или раздел. Трябва да бъдем внимателни, защото е важно наистина да се задели адекватен бюджет за тези междурегионални програми, за да могат действително те да продължат ефективно да се прилагат. Предложението на докладчика обаче ще нам доведе до намаляване на този бюджет, имайки предвид нашето предложение и това, което е заложено към момента в програмите. Така че това малко ни притесни, това предложение. И не, смя... не очаквахме всъщност подобно послание от а, вашата комисия. Така че това ще разбира се явно въпрос, който ще обсъждаме и за в бъдеще. благодаря ви. Сега, господин докладчик, имате думата. Да, благодаря, госпожо председател, съвсем накратко. Отбелязах си всичко. Ще го отразя в моята работа и с нетърпение очаквам измененията от колегите. Ще се спра обаче накратко на един въпрос. Именно този пети компонент или раздел. Мисля, че ние тук споделяме едно мнение, а именно в Интерек не, не желаем да а, бъдат заложени по-малко пари. Защото а, до, до момента всъщност програмите Интерек работиха много добре. Така че идеята е те да работят и за напред много добре. Тоест, те се нуждаят в никакъв случай от по-малко пари. И това е важно да бъде казано тук. Така че е, бюджета, е, позицията, която е, е определена за класическите програми, е съкратена. Този петия раздел не може да бъде прият от нас. Ние не сме против този пети раздел или пети компонент. Напротив, трябва да има финансиране за него. Аз също смятам, че е важен, обаче не, това не бива да бъде в ущърп на останалите раздели. Това е въпроса, който се задавам. Аз може и 5 милиарда да предложа, ако Европа е пионер в много, би била пионер в много други области. Обаче, ако това го направим в ущърп на бюджета на Интерек, то ще бъдат ощетени тези, които всъщност успешно са работили до момента. По принцип има а, съкръщение, защото 9,3 милиарда бяха заложени до сега, са 8,4. Сега, ако махнем 1 милиард още, който да отиде към петия компонент, ще останат 7,4 милиарда, което се равнява на 21% намаление. Който може това да го продаде, успех му желая. Обаче ние сме съгласни. Ние желаем да помогнем на тези програми в Интерек. Трябва да бъдат запазени. И това е положителното послание от нас към европейските граждани. Нека да запазим компонент 5, но трябва да се заделят други пари, допълнителни. Това е което искам да кажа който е почел доклада мен, ще види, че 1,3% се предлагат от нас за този пети компонент. Това е повече, отколкото комисията предлага. Но това са пари, които трябва да дойдат от държавите членки, а не да бъдат орязани добрите класически интерект програми. Разбира се, има има достатъчно време за внасяне на измененията. Някой спомена 17, 17 септември. Нямам нищо против. Ще успеем а, да се справим. Благодаря всички коментари и се радвам да продължим работа. Срока за изменение е сега накрая. Първоначално беше 10 септември, доста кратко време, е, но ако докладчика е съгласен, можем да го отложим до 17 септември, така че това да е крайния срок. Става ли? Да. Добре, значи решаваме, че 17 септември ще бъде крайния срок за внасяне на изменения по този така важен доклад. доклад. Благодаря за ползотворната дискусия, благодаря на нашите гости. <clears throat> Желая ви а, наистина а, късмет работа по-нататък. Сега господин Бресо, който се мести от комисия на комисия и се върна точно на време, <clears throat> за да открие дискусията по нашето доказство за Европейски социален фонд Плюс. Това е основният инструмент на Европа за подкрепа на работните места, по-добри работни места и гарантирани справедливи възможности за заето за всички граждани. На 29 май тази година Европейската комисия прие предложение за нови Европейски социален фонд Плюс. Комисията по заетостта е ресорна по това досие. Нашата комисия определи е, госпожа е, за становище от страна на парламентарна комисия Реги. Днес ще, ни запознае с проект становището си. Госпожо Бресо, заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Говорим за законодателен текст, така че в становището съм включила обосновка и след това редица изменения, които предлагам. Разбира се, това ще се е, предаде по-нататък на ресорната комисия, водеща комисия по заедостта. В това предложение за новия Европейски социален фонд, е, който, нарич, който наричаме ESF+, е това е не само традиционния социален фонд ЕСФ, но също и за инициативата за младежка заетост както и други програми, като например заетост и социални иновации. ESF е Plus е един от структурните фондове е, в структурата на Европейския структурен и инвестиционен фонд. И разбира се, там ще си остане. Във водещата комисия Ample и бяха изказани някои е, съмнения по отношение по отношение на програми за здравеопазване и тази идея за включването им в този инструмент. Ние сме съгласни с, с това, че Европейския социален фонд трябва да продължи да играе важна роля, ключова роля в създава, създаването на, на качествени работни места, обучение, както и насърчаване на социалното приобщаване. Също смятаме, че трябва да се разшири, шири, е, е, е така че да обхване програми за социално приобщаване, което в момента е 25% от общия бюджет, 2% е, е, са предвидени за борба с е, материалните недостизи. Също така има а, така наречената програма НИЦ. Това са младежи, които не, не, не биват обучавани в момента. 10%, извинете, 12% общо са предназначени за заедост на младежите. Ние сме съгласни с общата организация, но бихме искали да кажем, че образованието и обучението както и активните политики за пазара на труда и заедостта са всъщност сърцевината на Европейския социален фонд и трябва да останат такива трябва да остане основен елемент на социалния фонд. Нашата комисия отговаря за регионалното развитие и акцентът пада върху това, това, което от голямо значение е, че в текста не се отчита значението на регионите. Смятаме, че това поражда сериозен риск, тъй като има политики за заетост и обучение, активни политики на пазара на труда от една страна, но от друга страна има и политики за развитие, които които се финансират от структурните фондове също така. Само, че тези неща трябва да са свързани. Те са а, двете страни на, на, на, един и същи, на една и съща монета. Някои от измененията, които се предлагат, подчертават именно значението на това измерение. Не може да говорим за регионализация на ЕСФ, без обаче да се, да се говори за Европейския фонд за регионално развитие, като друг инструмент, даващ основа. Трябва да направим всичко възможно, всичките тези средства да допринасят за развитието на регионите. Сега един коментар, който бе отправен и от Комисията по заедостта. Нашите, вероятно да се приемат нашите изменения. Бяха направени опити също така и да се рационализира регулаторната рамка. Ние подкрепяме това защото така по-лесно ще се постигнат целите. Не искам много време да отнемам. но обърнала съм внимание не само на ролята на националните и регионалните институции – Но също искам да има максимална последователност е, и съгласуваност между всички структурни фондове. Смятам, че е вярно всички тези инструменти е, да са част от един общ пакет, така че, така че последователно да се осъществява, да се, да се разработват програмите. Извинявам се, гледам си бележките в момента. Втор, второто основно послание, което мисля, че трябва да отправим и втората тема, с която трябва да се заемем е съгласуваността с, между новия социален стълб и Европейския социален фонд. Според определението на новите роли, структурните фондове, в това число ЕСФ, трябва да отразяват не само традиционните цели на кохизионната политика, но също и европейския семестър и, и тамошните правила за отделните държави членки. Ако трябва да отразим и европейския семестър, Това е нещо, което е свързано с социалния стълб, защото трябва да се е, отразят там тези аспекти. Трябва да имаме предвид социалните политики и необходимостта те да бъдат подобрени, да бъдат усъвършенствани в рамките на нормите и правилата за по отделни държави членки. Това са е, елементи на Европейския семестър и социалния фонд, които не бива да изпускаме от поглед. Европейския семестър, не забравяйте, че е, се базира на, на, на годишни програми, а пък фондовете а, е, действат в периоди от 7 години. Така че от самото начало на програмния период трябва да, да има последователност. И, след, и после по средата, в средата на, на програмния период е средносрочния преглед. Това не може да се прави всяка година, защото тогава ще трябва ежегодно, това практически ще означава да преструктурираме структурните фондове. Разбира се, такива са правилата, които съответстват на целите на, на ЕСФ. И трябва да, да имаме предвид целите на социалния стълб и, и изпълнението му. Има още един въпрос, който искам да засегна. 11-то изменение в, в италианския текст Излизах по някаква причина, по някакви причини като 12-то в английския текст. Не знам защо. Правилното предложение е, всъщност е в е, английския вариант, в 12-то изменение. В италианския текст това е 11-то изменение. Не знам как излиза на другите езици. Надявам се, че това ще се коригира. И италианския превод е, е изцяло, е, изобщо не съответства на това, което съм написала на, на английски, защото ние сме, сме го гласуваме това на английски, по текста на английски. Не знам какво е положението в другите езици, но искам да ви обърна внимание на, на, на, на тази неточност, така че ако имате предложение за изменение по, 12, по това изменение, моля гледайте английския текст, защото има проблеми не само в превода, а също, е, също и в е, номерацията на, на, на измененията. А, извинявам се, че е, трябваше и за това да говоря, но мисля, че е важно да го изтъкна, защото има, има сериозна разлика в е, съдържанието на изменението в английския и в италянски текст. Моля, ползвайте английския текст. Председателката, да, ще, ще се изясни е, това несъответствие между 11 и 12, също и 18 то и 12 и 12 на английски и 11 в а, е, италианския текст, но не знам а, как, как излиза това на другите езици. Добре, надявам се, че секретарията ще поправи това. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в сянка, след това на членовете на комисия Реги. Още веднъж моля, спазвайте времето, което ви е отделено. Всеки има по 3 минути, всеки от докладчиците в сянка. Започваме с господин Хетман, който, който ще говори от името на господин Албрехт. Благодаря. На полски ще го прочета, защото полета на колегата закъснява, така че се извинявам. Значи на полски ще го прочета. Уважаеми дами и господа, искам да благодаря на госпожа Пресо за балансирано проекто становище. Ние сме съгласни с общата посока на, на ESF+. Аз подкрепям идеята за това да се подчертава ролята на, на регионите, да се изтъква тях, на тяхното значение, защото в крайна сметка именно регионите ще са бенефициенти, ще, ще спечелят от ESF+. Те разполагат с необходимия опит, те са близко до обикновения гражданин, както каза докладчика, това ще е от помощ за изпълняване на ангажиментите и целите. Също така приветствам предложението на комисията, що се отнася до изпълнението на ESF+. И това би било от полза за привличането на допълнителна подкрепа за тази цел са ни необходими общи правила за изпълнението на отделните инструменти. За целите на прозрачността ни трябва една обща цел, която с някои по-малки по подцели, свързани с социалното приобщаване, пазара на труда и така нататък. и, и други. Трябва да, да имаме предвид и демографските проблеми и въпроси на най-отдалечените райони, на външните райони. И също така застаряващото европейско общество трябва да се отрази. Ако този е фонд ще, е, трябва да, се, да бъде свързан с а, е, е, европейския семестър и а, стълба за права, социалните права, а, трябва да се изяснят някои инвестиционни въпроси, както и други. Например, кои препоръки към държавите членки ще се подкрепят от ESF+, защото понякога те излизат отвъд, извън на структурата на, на програми по структурните фондове. Така че има неща, които трябва да се доизяснят, но трябва да се изтъкне, че предложението е, е много добре балансирано, както и становището на, на госпожа Бересо имам надежд. Надеждите ми са, че, че ще създадем едно добро становище. Господин Фито или госпожа е следващите докладчици в Сянка. Благодаря. ЕКР е отчита значението на, на развитието на компетентности и квалификации които са насочени към младежите. Не само тези, които биват обучавани, но също и техните преподаватели, както и изследователите. Вярваме, че и ясната роля на регионите е нещо полезно и това трябва да се отрази в законодателния текст, така че да се гарантира, гарантира по-висока ефективност на изпълнение на целите. Също трябва да се гарантира съответната координация между ЕСФ плюс регионалните политики и съответните финансови инструменти. Приветстваме намерението на комисията да опрости регулаторната рамка. Вярваме, че координацията между ЕСФ плюс и останалите структурни фок фондове са от голямо значение за повишаване на ефективността при изпълнението на целите на ESF+. Благодаря. Следващия докладчик Сянко, господин Ван, Мил... Ван Милтенбург. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя докладчика за това, че толкова бързо успя да изготви това чудесно становище мисля, че можем да се съгласим, че 10% от средствата могат да се отделят за групата, така наречената група ниц. Това са лица, които набиват в момента не преминават през обучение. Трябва да осигурим обучение за, за тези лица, да осигурим обучение или, или да им дадем възможности за заетост. За съжаление, това не го видях, не го виждаме в предложението. Аз съм го казвал и преди. Комисията трябва да да обвържа този инструмент с фонда за глобализация. Това би било пропусната възможност за, за по-добра свързаност. Значи, вместо да хармонизираме всичко, трябва да подходим по един по-всеобхватен въпрос. Всичко трябва да бъде включено на едно място. Ако имаме такова, ако се налагат съкръщения, например, тогава трябва да се гарантира обучение за, за, за съградените служители – Говорим за иновации, иновации за създаване на работни места. Това е най-добрият начин да, да привлечем обратно хората, да ги върнем на работа. Не става въпрос. Не, не, става, не, не може да закърпим нещата просто с една кръпка, която да не е интегрирана в системата. Да, като се говори за здравеопазване, странно е, че, е намал... че са намалени средствата там, в... при положение, че има демографски промени в Европа. Настарението. Имаме застаряващо население. И е, твърде малко, твърде слабо отразено това в предложението. Друг един много важен въпрос. Не съм убеден, че 2% от държавните от страна на държавите членки са достатъчни за борба с крайната бедност. <clears throat> Мисля, че трябва да укрепим, да увеличим това, тези средства, може би на европейско ниво. Наистина трябва да, да се опитваме да решаваме проблемите на бедността от място, което е най-близо до хората. Трябва да сме близо до хората, които които страдат от е, крайна бедност. Това ще трябва да е местното ниво. Добре, тези 2% са от голямо значение. Може би е, на хартия нещата звучат добре, но, но за, за да не мисля, че това е достатъчно, за да се преборим, за да е, сложим край на крайната бедност. но след измененията, мисля, че ще е, изпратим едно становище на водещата комисия по заедостта, което да е особено полезно. Госпожа Ренки, господин Дамато, има ли някой от е, тяхно име, който да се изкаже? Не виждам. Има ли други коментари? Господин Ван Нистерой. А, благодаря. Вече сме стигали, стигнали на, предното, на първото заседание, когато се обсъждаше това, че има опасност от ренационализацията. Социалният стълб е в основата на националните държави. В Холандия, например, имаме регионален фонд – И също така общините имат своето въздействие, но това е част от националните програми. Ако кажете, че Европа трябва да е близо до гражданите, това е социален фонд. Той е най-близо до хората, сърцата на хората. Трябва. М така че трябва много да внимаваме. Да внимаваме, да не се отклонят нещата към големите, е, обхватните е, препоръки по, по страни. Другото нещо, което искам да кажа. е, че 7 години, 2021 година, 2027 година. Трябва да работим за ромите. Като знаете колко много средства се освояват без да да са ефективни, трябва това да се, да се подобри. Има и други въпроси, които са особено належащи миграцията заместник председателя и парламента работи много усилено по тези въпроси и наистина трябва да, да, да, да постигнем резултати. Трябва повече пари, имаме вече повече пари в социалния фонд, но от регионално и от, и от местно ниво трябва да, да повишим ефективността и подобрим резултатите си. Трябва да се намерят по-добри места за жилищно настаняване с цел интеграция. Трябва да се вземат предвид всички, всички заключения по досегашни проекти и оценки. Благодаря. Сега на представители на комисии... комисията, заповядайте, госпожа Сокола Ташева. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Мисля, че са много добри предложенията. Определено ще ги вземем предвид. Това, което казахте, връзката с европейския семестър, стълба социалните права и 7 годишното програмиране. Това се смекчава от, от програмирането 5 плюс 2 години така могат да се отразяват в европейски, чрез европейския семестър предизвикателствата в Европейския съюз. 2019-2024 година семестрите ще бъдат нетипични. Препоръките ще се използват за предложения по държави членки за идентифицирани от комисията липси в инвестициите. То ще има два, две години, където процеса на семестъра няма да е в сегашния си вид. И първият такъв случай предстои съвсем скоро. Не мисля, че има риск от национализация на политиката, защото правилата за изпълнение са в регламента за общо приложимите разпоредби. И мисля, че <clears throat> сме успели да гарантираме приемствеността с сегашните политики и съответните органи. Да, казва, има предложение управляващите органи да са на друго ниво, но когато казвам управляващ орган, ние имаме предвид управляващ орган на всяко ниво. Това е основният партньор на комисията, управляващ орган от каквото и да било ниво, защото това е, се позволява и се предвижда от регламента за общо приложимите разпоредби. Има освен това изискване, мисля, за хармонизиране на, на, на правилата за изпълнение с два регламента за общо приложимите разпоредби. Съгласна съм, че трябва да се постави акцент върху демографските промени, върху а, външните най-отдалечени райони. И трябва да се а, е, подкрепят усилията по тези региони същите дейности, но като се има предвид, че някои от интервенциите са по-скъпо струващи поради разстоянията. Тоест, тук не търсим нови или различни мерки за подкрепа. Те са традиционни. Просто се предвижда допълнителни средства за, за правилно изпълнение на мерките. По Европейския социален фонд и връзката му с останалите фондове от структурните фондове. ЕСФ се съсредоточава върху квалификациите и, и несъответствията между търсенето на пазара на труда и квалификациите. Това, което прави социалния фонд е, е да преквалифицира хора с, така че те да не бъдат съкръщавани. Глобализационния фонд е фонд за последващи интервенции. Там подкрепяме единствено лица, които вече са загубили заедостта си, като мерките са силно персонализирани. Комисията има а, за цялата, има намерение да запази този инструмент като, допълнителни, като допълнителна възможност държавите членки да реагират бързо и да подкрепят хора, които са загубили а, а, работата си. Също социалния фонд може да подкрепя и стопански дружества, когато имат нужда от преструктуриране и нови хора. Така че това е различно в сравнение с а, глоба, фонд за глобализация хоспитализация. защо програмата за здравеопазване е тук, за обществено здраве, това е инструмент на европейско ниво, който съществува в момента и имаме възможност за изпитване на, на политики по отделни държави членки, по групи държави членки и във всички държави членки. В момента Европейския социален фонд пряко подкрепя държавите членки, тогава когато се правят промени, се настъпват промени в здравеопазването, в системите им на здравеопазване. Затова се превиждат средства 3,7 милиарда. Това е здравната програма, която дава насоки на европейско ниво, като се създават а, примери за добри практики. И когато има добри практики в държавите членки, те могат да се възприемат от социалния фонд и да се разпространяват нататък. Така че има добри възможности за синергия между този инструмент на европейско ниво и Европейския социален фонд в рамките на споделеното управление по отношение на на Ром, на въпроса за ромите, аз през това напълно съм съгласен, затова предлагаме 25% вместо 20%. Това е основен въпрос в социалното приобщаване. Не става въпрос само за интеграция на ромите, има и други социални проблеми, с които трябва да се занимаем, но поне 25% от Европейския социален фонд трябва да са свързани с мерки за социално приобщаване в държавите членки. 2% за, най, а, за, за борбата с крайна бедност. Това е продължение в допълнение към сегашната подкрепа, която съществува това е първи опит е, да, да, да помогнем на тези хора, да, да помогнем да се справят с е, тежкия период в е, живота си. И след това вече следват останалите мерки реинтеграция в обществото или интеграция в обществото, подкрепа за намиране на заетост и така нататък. Точно това, това е първоначална помощ за хора, които са в най-явна нужда. След това обаче се предвижда по-целенасочена подкрепа също така. Благодаря. Благодаря, госпожо Бресо. Ако искате да обобщите. Грация, президенте. Е, грация анке а тути. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги за техните забележки. В обобщение на тази дискусия мога да кажа, че когато става дума за по- тясни връзки между регионалните политики и факта, че регионализацията трябва да бъде е, е, част от работата на е, фонда за подпомагане на развитието на регионите. Трябва да поддържаме а, тясната връзка между тези два най-големи фонда. Те трябва да работят заедно. Второ, господин Ван Митенберг каза някои неща, които бяха важни. Съгласна съм, че при използването на ЕСФ и РДФ трябва да вземем неговите забележки предвид. Необходимо е да се вземат предвид отрицателните резултати от глобализацията. Но, а, а, както многогодишната финансова рамка, това е нещо, което се прави преди всичко от Европейската комисия, значи трябва да помислим в такъв случай за координацията. Но не мисля, че може да включим това, както, както не може да включваме и Европейски социален фонд в други фондове. С удоволствие отбелязвам това, което каза комисията по отношение на европейския семестър и а, специфичните за всяка държава препоръки. Какво имам предвид? Значи, ако вземем предвид програмата на регионалните фондове, това означава, че координацията ще бъде много по-лесно осъществима. Необходимо е да вземем предвид развитието на Европейския социален стълб – Европейския семестър трябва да вземе предвид социалните аспекти. Така че и тук, когато става дума за тези специфични за всяка държава препоръки, ЕСФ трябва да изиграе своята роля. Мисля, че може да работим заедно, за да стигнем до задоволителни препоръки. Благодаря. Значи, срокът за внасяне на изменение на обед на 14 септември. 14 септември. Значи 14 септември на обед е срокът за внасяне на изменения. А продължаваме по-нататък. Следващата точка от нашния ред, това е проекта становище Създаване на механизъм за свързване на Европа. Механизъм за свързване на Европа създава възможност за осъществяване на целите на политиката в секторите на транспорта, енергетиката и цифровата инфраструктура. Комисията предлага допълнително финансиране и разширяване на обхвата на механизма. Съгласно член 50, ние сме съвместно отговорни за тази работа. Беше на излъчен господин Петровски от ЕКР като наш докладчик. И няма да бъде представен докладът днес. Кой ще представи този доклад? Трябва да изчакаме няколко минути, тъй като господин Петровски, казват ми, е, идва от, е, вероятно, от друга комисия. Значи, междувременно ще кажа, че срокът за внасяне на изменения по този доклад е на обед 7 е, септември, петък. Имате една седмица за внасяне на изменения по този доклад за да се придържаме към графика, трябва да гласуваме нашето становище през октомври. 7 септември срок за внасяне на изменения. Ще направим пауза от няколко минути, за да изчакаме господин Пьотровски. We are waiting for the rapporteur. Чак... Чакаме докладчика, т.е. докладчиците. Нямаме други докладчици. Вижте точките, които ни предстои да обсъдим. Okay, ladies and gentlemen. Е, така, дами и господа, може да продължаваме работа. Извинявайте за това кратко прекъсване, е защото нашия да, докладчик, последващото становище, господин Пьотровски, трябваше да присъства на заседанието на друга комисия. Сега той е тук, можем да продължим. Значи следващата точка от нашия дневен ред е създаване на механизъм за свързване на Европа. Вече представих е, накратко новото предложение. Уведомих ви, че и ТРЕН са водещите комисии по съгласно член 55 Казах ви кой е докладчика, казах ви също така, че и предложения срок за измененията е на обед на 7 септември. Сега давам думата на господин Петровски. Имате думата, господин Петровски. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на секретарятът на тази комисия за помощта при изготвянето на това становище. Тъй като става дума за много важен инструмент, инструмента за свързване на Европа. Не само ТНТ, е, но също така искаме да имаме мобилност без жертви. А, искаме да имаме нулеви емисии. И за това аз посочвам нуждата от оказване на подкрепа на чисти въглишни технологии, за да може чрез въглищата да се добива чисто гориво. Трябва да финансираме и вътрешните водни пътища. Трябва да определим обаче кои са нашите приоритети. Това са трансграничните пътища и граничните региони. Там винаги сме имали проблем с финансирането. Комисията предлага да бъде обсъден бюджетът и той ще бъде съставен от различни фондове, особено от Кохезионния фонд. Много страни членки обаче изразяват загриженост във връзка с това. Те са против е, използването на този фонд за тази цел. И това е отразено в моето становище. Слушах е, дебатите в комисията Тран и трябва да кажа, че този въпрос все още не е окончателно решен. Обсъдихме въпроса с господин Теличка – който представлява социалистите. Обсъдихме го и с представителите на ЕНП. Тоест, нещата са в процес на работа. Независимо от това, съм изготвил това становище и съм готов да изслушам вашите предложения и забележки. Ще се ги взема предвид. Председателката, благодаря. Продължаваме с докладчите в сянка. Благодаря ви. Най-напред искам, разбира се, да благодаря на докладчика. Аз самата съм член на Комисията по транспорта, така че аз също присъствах на дебатите. Ще се спра на два въпроса, повдигнати от докладчика. Аз също бих желала да подчертая колко е важно втечняването на въглищата като нов метод за борба срещу климатичните изменения. Знаем, че Ауди и другите големи автомобилостроители е, така работят по въпроса, а също така Shell вече е изгражда е, нова рафинерия е, с тези нови технологии. За съжаление не е в Европа, в Катар. Това развитие в новите технологии е много интересно, тъй като то може да ни подпомогне за изпълнението на нашите цели, намаляването на въглеродния двуокис, така че това може да е потенциал, който също така да ни подпомогне да станем независими е, по отношение на петрол и газ. така че това е и цел на нашата европейска политика и бюджетна политика. Сега много е важен елемента а, зна... неутралност. Аз не смятам, че политиката трябва да се спира на точно определени а, а, елементи, защото във всяка една страна, а, разбира се, има различни приоритети в зависимост от а, географските особености и така нататък, било то а, вятър, въглища, слънце и така нататък. Аз съм член също така и на а, контролната комисия и трябва наистина да бъдем а, а, много сигурни, когато става въпрос за нови технологии, като например за нов вид а, а, железопътни мрежи и така нататък. Тоест, а, разбира се, че ще имаме нужда от а, допълнително финансиране. Знаем, че а, механизма за свързване на Европа, разбира се, не разполага с много средства, така че трябва да бъдем много внимателни при разпределението на средствата. Е, така удовлетворяваме факта за това, че комисията отделя доста сериозно значение на този механизъм. Е, той е приоритетен и ще продължим срещи с комисията. Е, със сигурност позицията на Комитета на регионите ще бъде от значение. Ние очакваме. И освен това, видяхме в последния финансов период, че така много лесно комисията се възползва от средствата по а, този механизъм, когато се нуждае от пари и търси такива. А, и ние смятаме, че а, това не бива толкова често да се случва, тъй като този механизъм свързване на Европа наистина е, работи много добре за стабилизиране на економиката, също така за създаването на едни достъпни за всички граждани транспортни системи, което разбира се е много важно за увеличаване на конкурентността на Европа. Разбира се, в този смисъл аз ще предложа своите изменения, тъй като аз съм за запазването на този механизъм и за увеличаването на средствата. Благодаря ви. А сега да чуем докладчицата в сянка. Благодаря, госпожо председател. Аз ще кажа няколко думи от името на Бостинаро. Пай-напред трябва да се подчертае значението на механизма за свързване на Европа и свързването му с Кохезионния фонд. Преди 6 години започна работата по този въпрос. Бяха отделени средства от Кохезионният фонд е, е, тогава се казваше, че това е еднократна помощ за създаване на механизма и за транспортните мрежи. Фактът, е, че в новото предложение е, предвижда подобни мерки в по-голям мащаб, в такъв случай се намаляват средствата за кохезионния фонд – и това, което се отделя за механизмът, остава непроменено. Това е нещо, което трябва да бъде обсъдено на нивото на механизма за свързване на Европа. Господин Босинаро не беше, беше против по-нашите мерки, пък какво става за сега? Прехвърлянето на средства от Кохезионния фонд за механизма. Необходимо е да се реши дали да бъдат прехвърлени тези средства и ако бъдат прехвърлени, какъв е да бъде сумата. Господин Бостинаро а, а, коментира също така как ще бъдат използвани средствата, които евентуално ще бъдат прехвърлени от Кохезионния фонд. В първоначалното предложение на комисията не даваше гаранции, че парите, които страните членки ще отделят, ще бъдат използвани в самите страни членки. Проблем е, че Кохезионният фонд се управлява съвместно и се управлява на национално равнище докато механизмът за свързване на Европа има централно управление. Беше постигнат обаче много важен компромис. Съгласно този компромис, през първите две години на прилагането, средствата, които ще отделят определени страни членки, ще могат да бъдат използвани само вътре в самите страни членки. Едва след тези първоначални две години, неизползваните средства ще могат да бъдат използвани другаде. Това е основен принцип. И ние не можем да приемем днешното предложение на комисията само 70% от ресурсите да бъдат запазени за а, страните. Това, по което се съгласихме миналия път, трябва да остане непроменено. Това ще даде възможност страните членки да подготвят добри проекти и много важно е да им се осигури техническа помощ, колкото може по-ефективна и да се опрасти в рамките на възможното административната процедура, като се имат предвид относно предложенията на докладчика. Господин Босинаро не е съгласен с заличаването на думата декарбонизация. Той възразява също така срещу така наречената чиста въглишна технология. Колкото и да е чиста, според него въглищата са замърсител. Е, той възнамерява да внесе изменения, освен това, което току-що прочетах. Председателката благодаря, господин Ван Нилтенбург. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. От името на нашия докладчик в Сянка, трябва да кажа, че се радвам на това, което чухме от страна на социалистите. защото в предлагания текст се казва ниски емисии, по-малки емисии или заличава думата декарбонизация. Все едно, че на реченията от Парижката конференция съществуват. Необходимо е да се е, инвестира в инфраструктури. А инфраструктурата ще осигури устойчива мобилност в Европа. Не може това да се свързва с националните нужди защото а, това е нещо, което е, има голямо значение за цяла Европа. Необходимо е да се осигурят субсидии за решаването на тези проблеми. Трябва да се отделят европейски средства за финансиране на националните политики. Обаче, когато става дума, примерно, за отчуждение, отчуждавания, примерно, много трудно е да се определи какви ще бъдат разходите, там много играят различни интереси. Така че не може предварително да се реши какви средства ще са необходими. Така че с нетърпение очаквам да видя какво ще бъде становището на Олаф и на Сметната палата. Позоваването на регионите в предложението е заличено. Холандия няма региони, периферни райони, но става дума тук за интересите на цяла Европа. Много важно е да се осигури връзка между отделните региони на Европа. А именно за това става дума, когато говорим за механизма за свързване на Европа. Не мисля, че а, може да се съгласим с а, предложението в това отношение. Сега в положителен план вече говорихме за това как можем да постигнем повече с същите средства, с които сме разполагали до сега. В транспортната комисия а, възникна една много хубава идея, че някои от средствата за регионните от регионните фондове могат да бъдат използвани за а, транспортните мрежи. А, в, значи, нещо, което правим с кохезионния фонд в момента, може да направим с, с регионалните фондове. Защото в много европейски региони в момента се работи по създаването на липсващите връзки за една по-свързана европейска инфраструктурна мрежа. Значи, когато говорим за свързване на Европа, трябва да имаме предвид цялостни, цялостни мрежи, защото а, това е особено важно. Ще внеса изменения в този смисъл и е, надявам се те да бъдат прияти. Иначе няма да направим необходимото със същите средства. С това приключваме с докладчетите в сянка. Други колеги, господин Албрих. Само две забележки, ако ми разрешите. Първо, предложението на господин Бостинаро. искам да кажа, че в, тук като че ли работим в различни посоки. Комисията направи своите предложения, а сега се опитваме в междинния доклад за многогодишната финансова рамка различните комисии, включително и Реджи, се опитват да уточнат предложенията за конкретните фондове в цифри. Това ще бъде нещо, което ще бъде гласувано през октомври като първо предложение на парламента. Тоест, там няма да остане значи, празно място, ще има конкретни цифри. И второ, с право казахте, че Кохезионния фонд когато бъдат прехвърлени средствата от него, те вече ще бъдат обект на централно управление. И когато опитът показва, че когато нещо се вземе от страните членки, от националните пакети, в Брюксел то сработва много добре. Това е нещо, което ни беше обещано, както казва господин Бустинаро. Проблема е обаче, че Комисията предлага намаляването на средствата с, в Кохезионния фонд а, 40%. Комисията казва, че по този начин се връщаме на естественото равнище. Но ако продължим да урязваме средствата, а, това значи, че няма да имаме толкова средства, колкото по-рано, ще имаме по-малко. А още а от тези средства пък ще трябва някои да бъдат прехвърлени към механизмът. А, не, не разбирам, че газификацията на въглищата е нещо, което може да е спорно. Хелзинки се отоплява чрез въглища. И трябва да помислим за нови технологии, особено в страните, които, чието економики разчитат на въглищата. Не трябва да смятаме, че въглищата са срещу а, решението от Парижската конференция. Председателката, благодаря. Господин Ванистера, моля бъдете кратък. Съвсем накратко. Вече сме водили този дебат миналия път, когато заседавахме. Говорихме за трансфера на средства и ставаше дума за първата година – Говорихме за това, а, значи, колко голяма ще е питата, ако тя е по-малка, трябва да вземем това предвид. Значи трябва да помислим за тези три години, нещо, което бе прието в тази комисия и в парламента. Защото по този начин се подпомагат страните членки които не знаят как да определят своите приоритети. Втората, вторият е, етап, на втория етап средствата очевидно ще бъдат е, управлявани централно. Става дума за смесване на две системи. Но е, очевидно, безспорно е, че ще се зададат проблеми по този начин. Благодаря. Сега ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Кой ще е, говори? Имаме на представител на генерална дирекция МУВ. Да, така е. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика. Благодаря за всички изказвания. Да започна с е, въпросите на климата. Знаете, че предложихме 25% от целият бюджет да бъде свързан с борбата срещу климатичните изменения. Ние предложихме 60% и трябва значи, да продължим а, да говорим за декарбонизация и да не говорим за под... чистите въглишни технологии като бъдеща технология. Сега за пакета за кохезията. По-рано той беше разпределен изцяло. Всички страни членки можеха да използват само, с, само две страни членки не можаха да освоят изцяло на, на, на този пакет. И сега виждаме как се развива работата по различните дейности. Разбира се, ако някои проекти не действат така както се очаква, парите ще бъдат върнати. Искаме да запазим този принцип, да запазим правилото за трите години – Единствената разлика ще бъде част от тези средства ще бъдат възоснова на конкуренция още от самото начало. Защо правим това? Не само става дума, за, става дума само за обема. Става дума за част от бюджета, посветена на трансгранични проекти. Знаем какво значат националните пакети за националните проекти. Като отделяме малка част от този пакет, може да ориентираме тези средства към трансгранични проекти. А останалите средства ще бъдат изцяло разпределени чрез конкурентен процес. Искахме да включим а, да включим специално позоваване на ултрапериферните райони. Искаме изрично позоваване на това да бъде включено в регламента, за да може те да участват също. И за това сме загрижени от предложението това споменаване на ултрапериферните региони да бъде заличено. Благодаря. Благодаря. Господин Петровски, искате ли да кажете нещо в заключение? Да, благодаря, госпожо председател. Какво да кажа? Мога да кажа, че благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Отбелязах си много внимателно всичко, което бе казано тук и ще положа усилия да включа в, при по-нататъчната подготовка на становището всички изказани тук мнения. Няма сега да влизам в подробности, но съм сигурен, че ще можем да стигнем до общоприемливи компромиси. Това, което комисията каза за ултрапериферните региони, мисля, че и там ще можем да постигнем компромис. Става дума за граничните региони и ултрапериферните региони. Мисля, че и по други въпроси ще може да стигнем до компромис. Благодаря. Благодаря. Само да ви напомня, че срокът за внасяне на изменения е 7 септември. А сега нека да преминем към следващата точка от дневния ни ред. Десета. Междинен доклад по МФР 2021-2027 година. Позицията на парламента с оглед постигане на споразумение. Докладчика за становището е господин Воган. Водеща комисия е комисията по бюджет. Тоест, четирима са докладчици, докладчиците, нали така? Господин Обрихт е един от тях, да. Така че ние ще помогнем гласуването на 9 октомври, 8 и 9 октомври, така че на до 10 септември 12 часа можете да внасяте вашите изменения. Сега господин Воган има думата. Да, благодаря, госпожо председател. Това е важна тема. Благодаря ви, че дадохте пояснения, тъй като комисията по бюджета реши да изготви междинен доклад, за да се е, уточни позицията на комисията на парламента. Ян е, разбира се, един от четиримата. Той е много важен, основен и се радвам, че той е тук. Вие ще се запознаете, разбира се, подробно с самия текст. Аз сега няма да се спирам. Идеята е всъщност да откликне на позицията на парламента, която беше прията през март тази година. Разбира се, за структурните политики и програмите и действащия програмен период е важно наистина да се запазят процентите, които сме предложили и приоритетите на парламента да бъдат запазени. Сега, конкретно по статистиката за политиката по сближение. Пакетът за Кохизионния фонд за този период 2021-2027 година, съгласно нашето предложение, е 170 милиарда евро, които, разбира се, съвместно ще бъдат поделени между двата фонда за регионално развитие и за фонда за сближаване. Както знаете, комисията а, всъщност предложи разделяне между двата фонда. До сега нямаше такова разделяне така че Ян ще е, е, потвърди, че Комисията по бюджета моли Комисията по регионално развитие да погледнат внимателно този въпрос и съответно измененията, свързани с него, именно това разделяне между двата фонда за регионално развитие и кохезионния. Ние разгледахме също така и пакета за социалния фонд – Разбира се, хубаво да се разгледа и инициативата за младежката за етост, която би следвало да получи повече пари, т.е. тя да се изтъкне като приоритет. За Интерек комисията, разбира се, е намалила фонда 7,5% ние, разбира се, е, подкрепяме тези програми, свързани с е, регионалното развитие. Може би колегите знаят, че е, комисията предлага подпомагаща програма за Интерек за следващия финансов период и всъщност нов инструмент за предоставяне на средствата. Аз лично смятам, че посредством този инструмент, мисля, че средствата могат да бъдат разхождани и освоявани много по-добре, отколкото на друго място. И това ще Разбира се, мога да потвърдят и моите четирима колеги, тъй като наистина ние доста обсъждахме а, тази тема и разбира се, ние с нетърпение чакаме и вашите а, е, а, е, становища. Сега и на последно място, разбира се, Фонда за солидарност, нашата позиция, както е предложено през март месец, ние предлагаме увеличение от 600 милиона на 1 милиард и се надявам колегите да ни подкрепят. Но, както казах, това е официалната позиция на парламента, прията през март месец тази година. Както вие казахте, госпожо председател, срока за изменение е 10 септември на обяд. Това е всичко за сега. Благодаря ви! Моля ви, наистина помогнете ми с докладчиците в сянка, защото им разполагам с много ограничена информация. Сега, кой от докладчиците в сянка ще вземе думата? Господин Обрихт от НП? Марчило от френския ни колега е нашия докладчик. И много му благодаря, че текста, който ми даде, не е на френски. Малко така съм схванат с френския. Така, разбира се, много сме удовлетворени, че нашия докладчик е наистина много добре запознат с тази действителност. И мисля, че господин Валон, разбира се, е най-подходящия, защото той от години работи в комисията по бюджета и в други комитети, така че не смятам, че може да има по-добра комбинация. И ако внимателно се задълбочите в неговия доклад, той наистина всичко обхваща. Разбира се, естествено, че той изхожда от нашата основна позиция, но идеята е всъщност увеличаване на бюджета до 1,3. И в други а, статистики, разбира се, той подхожда по същия начин. Там, където е необходимо предлагане на увеличаване на бюджета. Тоест, той също повдигна въпроса да не се раз... разграничава подходът между двата фонда и погледа към техните резултати. Става въпрос все пак за кохезионна политика, която води до резултати. Естествено, че това е наша цел. Това е важно да бъде ясно разписано в текста. Имахме дебат освен това, да не забравяме и седмия доклад за кохезионната политика. И там е посочено, че добавената стойност за зелена Европа, интелигентна Европа, растещи работни места. Разбира се, е, тази политика е на лице, това е заложено, запазено е в новия програмен период Разбира се, ние разглеждаме много внимателно въпросите с съкрещаването на средствата, специално за Кохизионния фонд. Така че днес беше разгледан първия редакция на доклада на Интерек, по Интерек. Така че базата е, основата е много добра, върху която можем да работим и обсъждаме и очакваме вашите изменения. Благодаря ви. Сега от името на Алде. Господин Тайме. Puheenjohtaja, <clears throat> haluaisin... Благодаря ви. Аз също желая най-напред да благодаря на господин Вол, докладчика. Аз лично съм работила с господин Волн в бюджетната комисия и също смятам като него това, което той каза. Поддържам неговата позиция. Важно разбира се да има поправки в системата, но всъщност ефективно да се разхождат средствата. Наша цел е да насърчаваме устойчиво развитие, което разбира се е част от приоритетите за целите на хилядолетието. Подкрепяме работата на господин Воган. Благодаря ви. Господин Рапе, имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика. който разглежда много важни е, разпоредби, свързани с проценти, статистика, математика, изчисления, така че той много се постара и варианта, който виждаме на документа е много добър за нас. Става въпрос за сериозни изменения в кохизионната политика в Европа. Надявам се да имаме възможност да чуем и представителите на комисията, съответно да им зададем въпроси. През 2016, ако не греша, Литва и още 7 държави членки взеха решение да направят промени в тази политика. Т.е. да не става въпрос само за един единствен регион, а политиката всъщност да бъде а, съобразявана с различните региони, както и с самите страни. Това решение през 2017 година беше подкрепено от комисията и през 2018 година, когато влезе в сила новото разпределение на административни средства. Виждаме, че всъщност внесените предложения обаче са изготвени на една регионална структура, която вече не е актуална. Та, да. новото регионално разпределение. Например, как ще се е, извършва? Имаме два региона, съгласно предложението от 2016 година, трябва тези два региона да бъдат разделени. Не могат да бъдат разглеждани повече като един регион, което пък води до задълбочаване на различията – ще се нуждаем от повече гъвкавост. Важно е тези региони също да бъдат включени. Но да речем тези две, два подрегиона като нов регион съгласно новата структура. Разбира се, аз ще внеса предложение и по темата за Кохизионния фонд, както и за механизма за свързване на Европа. Благодаря ви. Думата има сега господин Ван Милтенбург. Благодаря, господин председател. Аз ще се изкажа от е, част от името на група Алде. Аз не смятам, че е лошо упоменаването на Кохезионния фонд, когато е, говорим за това конкретно предложение. Нека да бъдем реалисти, в крайна сметка. Европейския парламент все пак е, е либерална институция. Не сме се вкопчили в каквато и да е стратегия или политика. Има, появяват се нови предизвикателства, нови проблеми, различни от тези преди 7 години. Ясно е, че ще трябва да се направят промени. И а, ние сме благодарни все пак, че тези съкръщения, бюджетни съкръщения, са ограничени. Страни като Полша и Унгария а, посочват високи цифри и статистика на, на растеж. Така че средствата би следвало трябва да съобразяват с това. А, аз съм любопитан относно а, механизма за свързване на Европа и да видим какви средства, но повече няма да говоря по, по него. Сега конкретно по-нататък по други въпроси. Става въпрос за пари на европейските данакоплаци. Така че структурните фондове така трябва да бъдат реформирани, че когато инвестираме в нещо, то трябва да доведе до видими, осезаеми резултати. Така че аз моля наистина за повече внимание да се обърне върху бъдещето на Кохизионния фонд. Благодаря ви. Господин Олбрехт, имате думата. Благодаря ви. Ако позволите да допълня и аз нещо. Колегите казаха вече много неща, но бих искал просто да обясня процедурата, предложена от бюджетната комисия спрямо вашата комисия и другите комисии. Решението на парламента от март предвиждаше 1,3. Ние го запазваме. Няма да бъде лесно, защото някои от комисиите искат да се увеличи. Искат повече и повече. Парламента обаче не може да иска повече. Защото държавите членки никога няма да се съгласят изобщо да обсъждат 1,3, даже вече е трудно защитимо. Така че нека да бъдем последователни в работата си. Едно цяло и тре трябва е, всички да е ясно, че е горна граница. Второ, е, помните, че парламента го гласува това предложение. Тоест да се запази кохезионната политика на номинално ниво. За 2018 година. Това е нашата официална позиция. И тази позиция беше прията с мнозинство. Сега въпросът е как това ще се преведе в цифри. И бюджетната комисия е изготвила предварителна таблица с именно тези цифри, които са последствия от е, това решение. И докладчика казва, какво означава да се запази така както е към момента? Какво означава това в цифри? Тоест бюджетната комисия не може да замести и да, да забрани на вашата комисия дискусиите за фондове. Ние не можем да кажем кой фонд ще има получи повече пари от, и, и кой по-малко. Става въпрос за пакет. Това е един пакет за кохезия, за сближаване. И ние очакваме вие да кажете, нашата комисия по регионално развитие смята, че ще е най-добре да се запази това в вече предвидените ограничения и така нататък. Тоест тук става въпрос за политически въпрос между отделните фондове, както и механизма за свързване на Европа. Тоест ние не желаем това да го направим само от името на бюджетната комисия. Защото вие ще кажете, бюджета ще решава за селското стопанство, за хоризонт 2020 и така нататък. Не. Това, което ние казваме е да се запази ограничението от 1,3 и нивото на разходи. Това е. Това е, което ние казваме. Това е много важно за предстоящите дискусии и дискусиите за МФР. Така че ние желаем този доклад да се гласува през октомври в бюджетната комисия и през ноември месец на пленарна сесия. И това ще е политическа позиция на парламента. И след това ще чакаме позицията на съвета. И въпросът е неясен. Кога изобщо съвета ще успее и дали ще успее да приеме обща позиция. Но важно е ние да сме готови още през ноември. Това не, е, това не са общи приказки. Не. Това, това е много конкретен доклад по тези съотношения и въпроси. Thank you very much, Mr. Albrecht. I will support... Me. Благодаря, господин Олбрихт. Аз подкрепям господин Вон в това, което каза. Важно е да, има, да си имаме наш докладчик от нашите редици. Но благодаря ви за пояснението. Знаете ли кога ноември се очаква първата, втората? Втората. Това беше за днес. Моля, помнете, че и съвета трябва да взема решение за Брексит през октомври. Нещата са много тясно обвързани. Но така или иначе парламента за сега е решил, че е, през ноември ще внася, ще представя предложението си. После вече може да обсъждаме с съвета. Благодаря. Благодаря за пояснението. Сега комисията, господин Гилан, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да кажа, че приветствам бързо Това, че е, работа свършена господин Вон в такива кратки срокове. Това е наистина от полза за, за преговорите по-нататък, за да може да се вземе решение мирната пролет. Отчитам предложението за кохезионната политика като цяло, което, бе, е, което се дава тук комисията и парламента. Имат различни отправни точки и разискванията по тези въпроси ще трябва да се да се, произвед, да се проведат другаде. Но предложението на комисията като цяло е много балансирано по отношение на бюджета, като се имат предвид, като се вземат предвид политици, политическите приоритети в целия Европейски съюз. Господин Рупер отправи конкретен въпрос, на който искам да отговоря, свързан с регионалното изменение на кохизионната политика. Мисля, че тук му е мястото да подчертаем, че има две отделни страни на този въпрос. Регионалното измерение във връзка с базата за изчисление на разпределението на, на средства и също има регионално измерение в конкретното програмиране и организацията на програми. По отношение на организацията на програми, там има доста сериозна гъвкавост за държавите членки и регионите да, да организират и структурират програмите си така както преценят. В миналото подхода бе общ, а именно, че програмирането става на ниво на НУЦ 2 но това не е абсолютно изискване. И е, част от нашите предложения за упростяване всъщност е, е, премахват и дори тази предпоставка. Тоест има много по-голяма свобода в организацията на програмите. По отношение на основата за изчисление на, разпределе... на средствата, тук нещата са доста прости. Трябва Необходимо е да има налична статистическа информация. Статистическа информация има само когато регионите са били на лице, са съществували достатъчно време, за да може да има натрупана статистическа информация. Тоест, въвеждането на нови региони, в която и да било държава членка на даден платен в началото, няма да има исторически данни. Исторически данни за миналото на, на, на тези региони в деня на тяхното въвеждане. Та, нещата са свързани с това как държавите членки предоставят данни за минали периоди. И основанието, основата за предложението на комисията през май месец бе онова, което бе налично към тази дата. Там, където има статистика, сме използвали. Тоест, има а, тази разлика между а, в регионалното измерение. Още две неща, които искам да изтъкна във връзка с проектостановището. Няколко пъти сте спомена намаляването на средства за кохизионния фонд и също се спомена от един а, от вас, че това е свързано с факта, че комисията е предложила да не се допуска а, изкуствена инфлация на кохезионния фонд за нови държави членки и за новите държави членки. Кохезионния фонд е бил една трета от дела на държавата членка за държавите членки, които се присъединяват след 2004 година. Това има за цел да се гарантира минимален дял за инвестиции, за транспортна и екологична среда. <clears throat> инфраструктура, извинете. Има разлика в това, в зависимост от кога, кога се присъединила една държава членка при ня... в някои случаи се прилага пряко метода на, на разпределение и съответно държавите членки разпределят, както те преценят отделените средства. Тоест ние не а, урязваме, не съкръщаваме кохезионния фонд. Това е резултат от сега съществуващия метод на разпределение – и последното нещо, което искам да кажа, е свързано с коментарите за деловете на съфинансиране. Пак трябва да повторя това, което казах във връзка с Интерек. Колкото по-високо е нивото на инвестиции от Европейския съюз, съфинансиране, толкова по-малък е инвестиционния пакет. Просто е, много лесно може това да се изчисли. Колкото повече се очаква от, е, една, от е, Европейския съюз и по-малко от регионалното и националното ниво, толкова по-малко толкова по-малък ще е общия бюджет. Това е един от елементите, които смятаме, че трябва да се има предвид, когато когато определяме по, по-низко ниво на съфинансиране от Европейския съюз, отколкото пред, през предходния а, период. Господин Вон, нещо в заключение искате ли да кажете? Да, благодаря колеги за, за коментарите. Мисля, че имаме обща подкрепа на становището. Ван Нистерой и други а, колеги. Но чухме и някои предложения и чухме, че ще се внесат някои изменения. Не знам дали всичките от тях са свързани конкретно и тясно с бюджета, но ще видим, ще ги преценим внимателно, когато постъпят в писмен вид. А, по отношение на разпределението, разликата разпределението в някои в отделни държави членки, аз не съм сигурен, че нашата парламентарна комисия следва да се занимава с това в разискванията си във връзка с това. Ще има, разбира се, допълнителни разисквания за реформата на структурните фондове. Сигурен съм, че някои колеги ще е, предложат изменения в някои от формулировките, които съм дал, но важното е, важното е да, да вървим напред. Съгласен съм с Ян но да, предстои да се вземат някои решения. Някои от тях ще са финансови, други политически. Трябва да помислим за разделението между фонда за регионално развитие или по-скоро разпределението на, приоритетите и кохезионния фонд. И можем да излезем със становище към бюджетната комисия за нашето мнение по този въпрос. Другия въпрос е свързан с програмата, с структурата на структурните фондове. Значи да, с радост ще се запозная с имезненията, но но също така бих се радвал да обсъдя всички тези въпроси преди крайния срок. Крайния срок е 12 часа 10 септември. Минаваме сега към следващата точка от дневния ред. първи обмен на мнение по нашия доклад за Европейския фонд за регионално развитие и Кохизионния фонд, докладчика господин Коцолино. Оповестяването на продължението за двата фонда от 29 май, май и представянето от комисията се проведе на 20 юни в Реги с това да се даде начало на законодателния протест в Европейския парламент. Господин Кацалино бе определен за докладчик. Реги, нашата комисия е водещата по това досие. И докладчика вече е провел редица подготвителни срещи. Благодаря ви за това, господин Куцолино. Днес ще ни е запознае с първоначалните си наблюдения по това досие. Той възнамерява на 8 и 9 октомври да представи проект от доклада на вниманието на комисия Реги. Господин Коцелина, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това е един дебат, разбира се, който е свързан с дискусиите, които многократно сме водили по бюджета за бъдещи години. Ние доста амбициозно сме подходили с график, защото бихме искали всичко това да го приключим до края на ноември. За тая цел обаче ще трябва през едните дни и седмици да, да работим много усърдно. трябва, трябва максимално бързо да работи, за да може следващия парламент да продължи работата по кохизионната политика. В същото време обаче бързината не бива да, да застрашава, да опоручава качеството на, на, на работата ни. Знаем какъв е контекст. Регламентът всъщност е доста кратък, не се състои от много членове цели да опрости сегашното положение и да даде повече възможности и свобода на държавите членки. Има въпрос свързан с тематичната концентрация, доста, доста важен въпрос и много показатели и цели са там, които гарантират едно, един рационализиран процес на програмиране. Това са основните моменти от регламента. Става въпрос за рационализация, малко е текст, тематична концентрация после има. И е, мисля, че всичко това са положителни неща, но също означава, е, изисква от нас да се свърши доста. Трябва да се съсредоточим върху отделните членове. Сега няма да навлизам е, в детайлите на, на съдържанието, но сме провели вече срещи с комисията, с докладчиците в Сянка и други колеги, членове на тази парламентарна комисия, така че просто обобщавам основните моменти. Първо, по втори член. Там се говори за конкретни е, цели по е, области. Нещата са много по-ясни тук, отколкото преди. Сега имаме 5 макро области, преди бяха 11 и сега имаме 25 сектора, където може да се упражнява интервенция. После трети член. Там става въпрос за гъвкавостта, с която разполагат отделните държави членки. Тук вече става въпрос за, един, за една тематична концентрация, която е основана, която тръгва от държавите членки. Класификацията вече не се позовава на регионално БВП, както в миналото. Използва се националния национален а, приход, за да се изтъкне тази, този нов модел на концентрация. Това, разбира се, породи въпроси е, по време на дискусиите, както ще стане ясно по-нататък. Така се виждат ясно разликите между отделни държави членки, но има някои тревоги, че няма да може тези различия да се преодолеят между отделни региони в една и съща държава членка. Това е по трети член, четвърти. техническата помощ и как е определена тя. Какво е определението? Това е нещо, в което трябва да умислим внимателно и да почерпим от опита си в настоящата програма опитите за укрепване на публичната администрация, подкрепа, подкрепа за съответните компетентни органи, така че техническата помощ действително да е от помощ. В Италия имаме програми, които имат за цел именно да засилят е, административния капацитет. И е, програми, благодарение на това програмите много гладко се управляват. Така че трябва е, този аспект на техническата помощ да оползотворим по един, по един широко мащабен начин, така че да помогнем на лицата, които се занимават с администрацията и управлението. Нещо, което не е включено. И то породи дебати и спорове дали може да се изключи подвижния състав от общностното финансиране. Също така рециклиране на отпадъци по отношение на, на е, устойчивостта. Значи трябва да се види какво се изключва от приложеното поле внимателно. Това беше шести член, след това седми. Това са показателите за крайния продукт. Както казахме, не трябва да се обменят мнения, писма, трябва да се обсъди това малко по-подробно. Това е от голямо значение за, за оценката на въздействието на кохезионната политика на практика. Опитвам се да обобщавам, защото не искам с прекалено много а, информация да ви заливам. Мисля, че това са основните моменти от регламента. Регламента е, е доста е, сбит. Няколко члена има само и трябва да се съсредоточим върху тяхната същина, върху съдържанието. Кохезионния фонд е, е, е един от структурните фондове и, е, разбира се, че трябва да го гледаме във връзка с останалите фондове, когато говорим за ресурси и приходоисточници. Има много все още открити въпроси, които предстои да обсъждаме. Още две, две общи неща искам да кажа, които може би да дадат основа за нашия дебат. Опитваме се да укрепим териториалното измерение. И трябва да да, да продължаваме да обсъждаме този въпрос. Това продължава да бъде основният инструмент, с който общуваме с европейските граждани. Териториалното измерение е от решаващо значение. Дори и когато рационализираме, опростяваме регулаторната уредба или един регламент, а, как, а, как да засилим как да, териториалния аспект? Трябва трябва внимателно да обмислим това. Градското измерение вече е част от кохизионната политика, но политиката за градските райони, която говорим, може би сега по-скоро приложимо за големите и средните градове. И продължаваме да не отделяме достатъчно внимание на цялостната градска мрежа. Тоест всички градове и по-големи селища. Така, регионалния фонд, Сърскостопанския фонд, с, социалния фонд а, а, са на лице. И трябва да видим как тези предвидени, предвидени политики могат а, да се съчетават. Втори общ коментар е свързан с с общия регламент, но а, той има въздействие върху регионалния фонд. Това е въпрос за съфинансирането. И пахте за стабилност и растеж. Още веднъж това трябва да го обмислим. И се надявам, че заедно ще можем да, да, да стигнем до, до, до полезни решения. Защото от една страна искаме да засилим съфинансирането, държавите членки трябва да засилят своята, своята отговорност, местните и регионалните органи също. Заедно с това обаче ограниченията на пакта за растеж и стабилност продължават да са проблемни. Гърция повдигна този въпрос и всички си даваме сметка, че при изпълнение на програмата възникват проблеми. Вече още веднъж, да, трябва да помислим и за това не става въпрос за отнемане или намаляване на отговорност, напротив става въпрос за увеличаване на отговорността на държавите членки и регионите. Това са основните моменти, които мисля, че следва да обсъждаме. А, графика е доста амбициозен и натоварен. Искаме да внесем проекто, проекто доклад до 10 октомври, до края на октомври да съберем измененията и се надявам да приключим работата в комисията до края на ноември. Тоест, два месеца доста интензивна работа предстоят. Но да, през последните няколко дена проведохме срещи, сега ще проведем днешния дебат и, и това, което видях до сега, мисля, че е, ми дава основание да, да съм позитивно настроен, оптимистично настроен, на добро сътрудничество, на добро сътрудничество с Радома, с комисията също така. Сега докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с следното. Съгласен съм с господин Коцелино по повечето пунктове. Съгласен съм, че предложенията на нашата комисия са много разумни. Но, както винаги, има неща, които могат да се подобрят. И през последните няколко седмици работим за усъвършенстване на предлагания текст. Трябва да се анализират членове 2 и 3 относно политическите цели и тематичната концентрация. Би било добре да намерим баланс между така, че да дадем на местните и регионални власти възможност за по-голяма гъвкавост, когато използват тези фондове. Също така мисля, че трябва да решим а, дали е добре да използваме критерията GNI, т.е брутният национален приход. Има някои важни въпроси, които са важни за регионите и дали те не трябва да се включат същото. Примерно застаряването на населението, мигрирането към градовете от селските райони и тяхното обезлюдяване. Мисля, че Европейският парламент може да намери решение на предизвикателствата, пред които сме изправени. И за това е необходимо да, да включим политическите цели в текста. В няколко части на текста трябва тези цели да бъдат включени. Не съм съгласен с някои от изключенията в член 6. Например, инвестирането в, в съоръжения за третиране на отпадъци. Това е много важен елемент от кръговата економика. Също така смятам, че е добре да се включат повече възможности за градски инициативи. Трябва да помислим и това колко средства отделяме за устойчиво градско развитие. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Коцолино. Това е първата възможност да обсъждаме тази тема в нашата комисия. И добре е да се придържаме към графикът, който сме си съставили. Съгласен съм, че регламента е станал по-ясен и по-разбираем, но все още има неща, които могат да бъдат подобрени. Защото като ще разполагаме с по-малко средства, трябва да сме сигурни, че може да ги използваме ефективно. Предлагат се различни идеи, но аз бих искал да се придържам към структурата, която е съставил господин Косолино. Първо за административното опростяване. Това е нещо, по което несъмнено трябва да се работи. Началото е добро, но трябва да се направят още някои уточнения, когато става дума, особено за управлението на отделни фондове. Особено примерно при одита, при управлението на фондовете, когато става дума за различни органи, които ги управляват, може би е необходимо по-широко упростяване. Да се опитаме да използваме и технологиите за постигане на тази цел. Защото съществува опасност понякога този процес да отнеме години. А междувременно а програмите страдат от по-ниска ефективност. Парадоксът за факта за стабилност и растеж не трябва да се изпуска. От една страна имаме национално съфинансиране, а същевременно а, налагат условия в рамките на пакта за стабилност и растеж. по този начин а, даваме възможност на тези, които се крият за този механизъм, да оправдават неефективността на своите действия. Мисля, че това е много важен въпрос. Няма да обсъждам други въпроси, защото ще имаме и други възможности да говорим по тази тема, но трябва да използваме максимално времето, с което разполагаме да се опитаме да постигнем колкото може по-широк консенсус, за да изпратим един положителен сигнал за бъдещето. Благодаря. Благодаря. Казва докладчик в сянка от името на АЛДЕ. сам аз. Разрешете ми да споделя с вас първоначалните си мисли. Първо трябва да кажа, че предложението за ЕФРР а, и а, Кохезионния фонд е добре дошло. Искам да приветствам амбицията на комисията за опростяване на правилата за програмите за периода 2021-2027. Ще подчертая значението на това да бъдат обхванати всички региони а, имаме а, стабилно а, финансиране на ЕФРР, но намаляване на средствата по Кохезионния фонд. А, трябва да се опитаме да осигуриме достатъчно добра, висока добавена стоеност. Необходимо е да осигурим а, максимална гъвкавост в рамките на пете нови политически цели. Необходимо е също така да осигурим възможност операциите бъдат финансирани от ЕФРР и Кохезионния фонд. Необходимо е да обсъдим принципите за тематичната концентрация на Европейския фонд за регионално развитие на национално равнище ли ще бъде или не. Това е една значителна промяна в сравнение с миналото. Наред с това искам да приветствам от 6% за устойчиво градско развитие. това са средства, които се отделят от ЕФРР. също така приветствам по-нататъчното по точната подкрепа за периферните, най-далечните периферни райони. 5% от двата фонда ще бъдат отделени за нови инструменти. InvestEU, а също така а, и други а, програми, които се управляват от Европейската комисия. Това ще подобри взаимното допълняемост и синергията между европейските инструменти, за да се гарантира териториалното измерение на тези инвестиции и е първенствуващата роля на националните приоритети. Искам също така да посоча, че показателите са много по-добре дефинирани и са ориентирани към резултатите за следващия период. Това ще осигури по-добро измерване на въздействието и прилагането. Готова съм да работя заедно с докладчика и очаквам, че а, ще има и други изменения. Това е за проекта доклада. Значи, това беше моята част, а пък сега продължавам с следващия докладчик в Сянка, господин, господин, Миш, господин Мишел. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Ще се изкажа кратичко. Това е, разбира се, първото обсъждане. И е важно да видим кои са основните проблеми. За нас е много важно а, да се постигне действително с реална гъвкавост и опростяване. Са приоритети за нас. Това е повеля, така да се каже, на, на нашата комисия. И това е всъщност и идва от а, местните и регионални органи на самоуправление. А, те виждат също така много сериозен проблем в а, твърде голямото прекомерно централизиране. Аз не знам изобщо дали в най-скоро време може да бъдат определени и приети приоритети между институциите, фондовете и а, а, държавите членки. И за мен това е един вид нарушаване. Нарушаване на принципа на, на местно ниво. Ние възнамерявахме да се движим в друга посока, а именно да укрепим а, местното измерение, регионалното измерение. А сега всъщност виждам, че посоката е по-различна, нещата се разминават и не съответстват на действителните проблеми в регионите на Европа. Второ, въпросът за тематичното концентриране. Имам предвид е, трите категории на е, економическата е, сила. Ние също смятаме, че тези три категории са проблемни. Това означава, че в региони в преход и по-бедните региони от в богатите държави членки ще получат само 15 процента от е, политическите цели, които са от трета до пета цел, т.е. това е, е, са мрежите в социална Европа и Европа близо до гражданите, т.е. тези средства е, са, ще бъдат намалени. И аз виждам поне ситуацията в мой регион, в Берлин, например, и как се интегрират отделните части. Точно тук ние обсъждаме измерението, градското измерение, развитието на градовете и смятам, че подобни предложения ще бъдат опасност, опасни за тези региони. Тези пет цели, които се предлагат, добре, ако се запази техния брой, то идеята е всъщност да се създаде по-голяма гъвкавост. Но така както те са формулирани, четвъртът, социална Европа и по-точките – отделните аспекти на социално включване, е, борба с всякакъв вид дискриминация, е, насърчаване на устойчиви работни места и така нататък, всичко това вече не го виждаме. Не е включено. И според мен това не може така да останем. Освен това беше е, обсъждан въпроса за климатичните цели. Така формулировките са доста мъгляви, общи. В действащия регламент за Фонда за регионално развитие се отбелязва, че всъщност се посочват в материално-правната част на регламента териториалното и социално сближаване това е доста обща задача, тя е приоритетна, това не го виждаме в новия текст. Както отбеляза и докладчика, има региони, които са изключени от списъка за финансиране, например жилищно строителство. Ние не смятаме, че те трябва да отпаднат. Инвестиции в жилищното строителство и настаняване. Според нас това е не е добра идея. що се отнася до превозни средства, задвижвани с течен газ. Въпрос, който не се разглежда съгласувано. Мисля, че то е част от големите приоритети но, както казах, ще се... исках да бъда кратка. Има и други въпроси, които разбира се, че ще повдигнем. Но това ще направим, разбира се, в нашите срещи с докладчика и съответно ще изготвим и изменения. Благодаря. Thank you very much. I don't... Благодаря. Не виждам господин Цад. Господин Благодаря, госпожа председател. Много а, важна е тази размяна на мнения, защото трябва да сме е, готови за формулирането на документа. Гъвкавост, опростяване, това са красиви думи. Но главният въпрос е какво трябва да се опростява? Кой ще има полза от това? Дали комисията, дали страните членки? А пък страните членки може би ще искат определени гаранции. Комисията вероятно ще сформулира целите, но всичко това ще се сблъска с определени трудности. Трябва да решим какво ще бъде централизирано и какво ще се решава на местно и регионално равнище. Не трябва да забравяме, че всичко това се прави в полза на страните членки. А между тях съществуват големи разлики. Ще направим всичко възможно, за да се запази нивото на средствата, с които разполагаме, но вероятно е те да бъдат намалени. Тоест трябва да се опитваме да постигнем повече с по-малко средства – Значи, повикът е да създаваме все повече, да постигаме все повече с все по-малко. Но това, което каза докладчика, според мен е правилно. Ще се съглася с него. Трябва да дефинираме териториалното измерение. Веднъж дефинирано, с това ще можем да говорим за съфинансиране – Например, имаме обикновеното финансиране в регионите и виждаме, че има разлики между регионите. Възможно е тези разлики да се задълбочат. Ето, колежката говори за Берлин. Ако имаме 80% съфинансиране, а, това хубаво, обаче раз, раз, различията между регионите са огромни. А, Значи трябва първо да се съгласим по териториалното измерение, така че всички региони да могат да се ползват по еднакъв начин от тези фондове. Благодаря. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Господин Ван Нистерой. Бих искал да се обърна към докладчикът. Ако правилно съм ви разбрал, вие казахте, че следващият път ще го разговаряме на 8 и 9 октомври. А с това казахте, ще представя докладът на 10 октомври. А пък ще имаме и изменения. Значи не, не ми е съвсем ясно а, как ще се осъществи този график. На 27 септември а, ще имаме документа, след това той трябва да се преведе на различните езици. А, да не би да закъснеем с доклада. Значи необходимо е бързо и правилно прилагане. Не, не може да си позволим да бъдем, да закъснеем. А, не трябва да правим тази грешка. Моля за разяснение. Председателката, ще отговоря на въпроса. Да, графикът е именно такъв. Проект от доклада да бъде представен по време на нашето заседание на 8 и 9 октомври. 8 и 9 октомври. Това ще бъде проект от доклада. Сега в момента разменяме мнения. Това ще бъде около 10 дена след представянето на докладът на СБА. Значи ще се опитаме а, да запазим равновесието между различните доклади. Не можем да го сторим на едно и също заседание, защото тези извънредни заседания са кратки. 10 дни разлика не е кой знае колко голяма. Ще бъдем все още а, в крак с а, графика. Ще а, подходим по същия начин към измененията. Отговаря ли това на въпроса? Господин Ван Нистерой, ако можете в писмен вид да ни дадете сроковете. Добре, ще стане, казва председателката. Сега, ако, ако, имаме възможност да обсъдим нещата с а, докладчика, аз присъствах а, на обсъждането в бюджетната комисия. Има някои неща, които трябва да се обсъдят. Преди всичко това е промяната в политиката. Затова мисля, че комисията Реджи трябва да получи много ясно обяснение от Европейската комисия. Защо комисията променя своята политика? Виждам какви са доводите за това, но мисля, че трябва да ясно да ме да ни каза, но също така не трябва да искаме изкуствено раздут кохезионен фонд. Изкуствено раздут, повтарям. Каква е причината за това? Дали е бил по-рано изкуствено раздут, а пък сега не е? И какви са причините за това? Тоест, преустановяваме тази практика. Става дума за фон, който е, е определен за, за конкретни страни. Кохезионният фон, е, средствата отиват в страните, които се нуждаят от кохезия. Това е още определено още в Мастриският договор. Трябва да дадем отговор, защото хората на място ни питат защо им даваме 40% по-малко. Връщаме се към нормалното състояние на нещата, казваме ние. Въпросът е защо? Защо не е било нормално по състоянието на нещата преди това? Аз трябва да сме готови да дадем тези разяснения. А, защото а, а, това е така и в е, регламента за общоприложимите, общоприложимите разпоредби. Защото промяната в процентите променя политиката. Изцяло я променя. Значи, а повечето от, от нашите региони са в преход. Голяма част от Финландия е в преход. Колко средства ще отидат в слабо развитите, колко в преходите и колко в развитите региони. Защото става дума за регламента за общоприложимите разпоредби. Става дума за съвместно финансиране. Намаляваме кохезионния фонд, внасяме редица други промени и същевременно а, се стремим към упростяване. Обаче тук става дума за нещо съвсем различно. А трябва да знаем защо е, тази разлика. Не пренебрегвам, а, не отхвърлям идеята, но искам да я разбера. Второ, промената в тематичната концентрация, която има ключово значение. Тематичната концентрация, е нещо, което комисията обясни по-рано, има два вида регионални регламента. Едното е планиране, другото е програмиране, но тематичното тематичната концентрация е на национално равнище, а това сме обсъдили с комисията, какво значи тази концентрация в политически, географски и друг аспект говорим за териториалните е, аспекти, но политически аспект е много важен. Значи не трябва да скриваме това, необходимо ни е тук тясно сътрудничество с комисията. Това ще бъде труден дебат и моля, е, слушайте, до доводите, слушайте се в доводите на различните е, организации. Какво те мислят за различните е, а, пр програми. Те са много важни. Значи, необходим е такъв е, сериозен дебат. Е, а, и моето предложение би било а, тематичната концентрация да бъде в две групи, а не в една група. За кохезионни и некохезионни страни. А, Сега за така нареченото градско измерение. Нещо, което е много важно. Виждаме, че има изместване към все повече градски проблеми в политиката. А, но трябва също така да се обърне внимание на устойчиви действия в градските проблеми. Нали, необходимо е много ясно послание да отправим. Защо се правят толкова, внасят толкова много промени? Какви са причините за това? Трябва да го обясним на хората у дома. Защото ако не можем да обясним, нещата ще станат опасни. Благодаря ви. Господин Дилан, имате думата. Вие сте днес покривате всичко. Опитвате се да обясните измененията. Месеци наред, всъщност, ние обсъждахме тези изменения. Ако нямаме до момента отговори за тези промени, ами, то вече не говорим за промени, а говорим за опасности. Така че имате думата, господин Гилан. Да, благодаря, госпожо председател. И аз това си исках да кажа, че доста време обсъждаме тези промени. И аз мисля, че нямаше да съм в тази позиция, в тези изказвания, ако моето послание беше разбрано. Искам да благодаря за коментарите и също така за отворения подход по време на дискусиите с комисията. Мисля, че нашите дискусии бяха наистина много ползотворни и мисля, че всички ние можем само да се радваме на резултатите. Някои депутати казаха, че действително регламентът е много кратък, много по-кратък от преди. И става въпрос за два всъщност самостоятелни регламента, които са обединени. Регионалния фонд и социалния фонд. Това е нов подход, който ние избрахме относно двата регламента. И това е същността на отговора ми, който ви представям. В основата си комисията предлага изменения, които се базират на ам, реално упростяване – т.е. тези регламенти да бъдат максимално ясни. Предлагаме опростяване за програм, програмиращите органи, за местните власти, за държавите членки и, разбира се, опростяване за бенефициерите в крайната фаза, които всъщност управляват индивидуалните проекти. Това е същността на нашето предложение целият този пакет от регламенти. В контекста на този конкретен регламент ние се опитахме с господин Консолино да представим кратка, ясна мрежа от или а, набор от съдържание. А, съдържание, което ще е полезно на всички фондове. Това е причината, поради която ние избрахме този подход. Този период имаме 11 а, тематични цели, над 40 инвестиционни приоритети. Всичко това има смисъл само по себе си. И е ценно за различни части от Европейския съюз и различни програми. Но ако погледнем отстрани, да видим дали структурата е ясна и прегледна, не, много е трудна. Затова ние решихме да предложим пет основни политически цели с 20 конкретни цели. Съвсем накратко всичко е скицирано за това къде, как могат да бъдат инвестирани фондовете. Това за нас е повече гъвкавост, повече адаптивност, за да не се разпиляват средствата. Така че пакета не е твърде малък. Позволете ми съвсем накратко да се спра на тематичното концентриране. Виждам, че това породи доста интерес сред вас. Често чух думата риск и централизиране. Риск от централизиране. Искам съвсем ясно да посоча, че ние изобщо не сме възнамерявали в нашето предложение да предлагаме концентрация. Концентриране, нито на тематично концентриране. Какво предлагаме ние с тематичното концентриране? Ние предлагаме още по-голяма гъвкавост на регионално ниво. Един бърз пример. Теоретичен пример. Съгласно сегашните правила, ако държава членка има два региона, които имат горе-долу еднакво БВП, тези два региона – ще трябва да изпълнят същите изисквания по тематичните вноски. концентриране, защото те се определят, тези тематични е, е, цели се прилагат на регионално ниво, се определят на регионално ниво и съответно те трябва да бъдат изпълнявани. Що се отнася до национално ниво, има известна гъвкавост между двата региона – Ясно е, че изискванията за тематично концентриране трябва да бъдат изпълнени на национално ниво и това е в съзвучие с целия принцип за тематично концентриране, а именно всъщност става въпрос за европейско финансиране, кое, финансиране, което трябва да а, захранва европейски приоритети. Иновации от една страна и а, климатични, климат и а, е, позеленяване а, друга страна ако някоя държава членка може да каже, че искаме да разходваме повече средства в инвестиция, то другия регион, единия регион може всъщност да а, е, инвестира по-малко в иновации а, и, и да избере други приоритети, например социални а, развитие, инфраструктура и така нататък. Така че в рамките на националното измерение има гъвкавост. именно въз основа на ограниченията на регионално ниво. Това е нашата идея. Затова решихме да променим подхода към тематичното концентриране. Един последен елемент, който искам да почетая. Член 6. Списък е много по-дълъг, отколкото преди. Е, става въпрос с действията, които няма да бъдат финансирани от двата фонда. Защо? предлагаме този списък. По този начин ние желаем всъщност да имаме по-голяма съвместимост с цялостната политика на Европейския съюз. А не просто да се концентрираме на една конкретна политика, без значение дали е това е транспорт или конкурентна способност. То идеята е да предлагаме еднакъв подход, когато предлагаме финансиране в тези области. Това са нашите аргументи, съгласно член 6 и предложения там списък. Но, както казах, разбира се, комисията е готова да продължи дискусиите и да продължаваме да обясняваме, обясняваме нашите предложения. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Гоцелино, желаете ли нещо да кажете? Моля ви бързо. Да, да. Ние трябва всички да се захванем за работа. и наистина да изберем две-три решения, които ще ни помогнат да уредим всички същностни въпроси в регламента. Аз разбира се съм готов да провеждам индивидуални разговори с мои колеги, разбира се, за да изясним същността на всички тези изменения. А, мисля, че би било добре комисията да изготви вид а, симулация, някакъв вид симулация, например, когато говорим за това тематично концентриране. Това, което вие дадохте като пример, може, например, да бъде много по-ясно, да стане по-ясно посредством симулация а, за регионите, ако те запазят своето ниво на териториалност и така нататък, какво ще стане в случай, че еди какво си и така нататък. А не да бъдем толкова абстрактни, а просто наистина да бъдем съвсем конкретни. И тогава наистина се надявам това опростяване да бъде лесно а, за прилагане за а, хората по места и, и за крайните бенефициери, разбира се, които се, ще, се ползват от политиката за сближаване. И така наистина това би било много добре, ако комисията изготви някакъв вид симулации. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Това беше обмен на мнение по този много важен доклад. Имам въпрос. Има ли точки разни? Една минута, моля ви. Естествено, имам само един въпрос. Практически. до момента, ми, аз поне така си мислех, че като дойдем тук, всеки ще получи този пакет с документи на мястото си, а не да се взимат от там някъде. А сега, може ли, това, това е променено, може ли така да се върнем към този начин на работа? Да, благодаря ви, добре. Аз ще се погрижа. Ако няма други въпроси, искам да ви припомня, че следващото ни заседание ще бъде на 13 септември, четвъртък в Страсбург. От 10 часа започваме. Започваме с извънредното заседание. Благодаря ви. Край на заседанието на Комисията по регионално развитие.